good afternoon, everybody. I hope that everyone had a... Добър ден на всички. Надявам се всички вие да сте имали толкова хубава почивка, колкото и аз. Искам да кажа добре дошли на нашите оратори, участници, на всички, които следят заседанието и в интернет. За мен е удоволствие да ви кажа добре дошли на публичното изслушване, озаглавено защита на правата на работниците при времена или несигурна заетост, въз основа на получени петиции. Много се радвам, че организираме това изслушване днес. Надявам се да отговорим на въпросите, които всички вие имате. Може би първо трябва да дам практическата информация. Имаме осигурен превод на всички официални езици, с изключение на естонски, фински, литовски, португалски, словенски, чешки и хърватски. Иначе всички останали езици са включени. Освен това, ще ви напомня, че заседанието се предава по интернет и всичко, което се казва тук, ще бъде записано. И тъй, след като направих всички тези пояснителни бележки, ще премина към самото изслушване. Искам да благодаря на участниците, на обществеността, на всички, които имат желание да помислим за това, колко е сложна заетостта в наши дни и какви са различните категории работници. От началото на нашия мандат през 2014 година сме получили голям брой петиции, техния брой се увеличава, свързани с време на трудова заетост, несигурна заетост. Също така трябва да оточня, че това са петиции и от частния, и от обществения сектор. Мнозина са недоволни от факта, че за едни и същи трудови ангажименти, те получават различно заплащане, също така няма здравно и трудово осигуряване. Имали сме и други петиции. Работниците се притесняват, че всъщност временните договори вече стават правилото. Забравят се по-традиционните форми на наемане на постоянна заетост. Договорите са все по-времени, все по-кратки. В началото ние ще изслушаме авторите на проучването за временната заетост. Ето го самото проучване, може да го видите тук. Проучването е възложено от отдел за политики С по искане на нашата комисия. Целта на проучването е да се направи оценка на несигурността на заедостта в Европейския съюз, да се направи оценка и на трудовото законодателство в ЕС. Обръща се внимание и на франчайзинга. Ние имаме две групи от оратори. Първо ще разгледаме условията през 2017 година. Нашите участници в тази група са от различни държави с различни перспективи. Нека им кажем добре дошли. Господин Силикиотис от Кипър, от Комисията по заетост, е също сред нас. Нека му кажем добре дошъл. Impact Имаме и втора група от изказвания относно договорите с нулево часово време, гъвкавите работни места, краткосрочните договори и съответно правните и социално-економически последици за работниците. Искам да кажа добре дошли и на представителите на Европейската комисия, които също ще говорят за сигурността на работниците. Нямам никакво съмнение, че това е прекрасна възможност за членовете на комисията по петиции да разговарят по тази толкова важна тема за гражданите, а именно условията за труд в Европейския съюз. Искам да пожелая на всички ползотворен и успешен дебат. Първо, с удоволствие ще дам думата на колегата Кория Даки, лектор в Обединеното кралство. Йоанис Кацарумпа също работи в Обединеното кралство, университета на Съсекс. Те двамата ще представят проучването възложено от отдел за политики С. И тъй сега им давам думата. Ще продължим до 3 без 5 с тази тема. Um, uh, Благодаря ви. Бихме искали да благодарим за тази възможност да представим доклада за времената и несигурна заетост в Европейския съюз, основните права и трудовото законодателство в ЕС. Всъщност, проблемите, свързани с несигурната заетост и временните договори, вече са преобладаващи – 2008-2009 година това се очерта особено ясно. Несигурността се признава като социален и економически проблем. Освен това, тази терминология вече се използва и в решенията на Съда на Европейския съюз. Последният такъв пример е официалното обявяване на Европейския социален стълб. Това се случи съвсем наскоро. И тъй като говорим за всички тези развития, ще кажа, че в нашия доклад се опитахме да очертаем основните идеи, които ще ни помогнат да разберем какво точно се случва и как се отразява то на правата на работниците. Важно е да се подчертае, че е ясно. Трудовият свят се променя. Всъщност, този процес доведе до липсата на споделяне на риска. Това означава, че ако има риск, той се прехвърля от работодателя или държавата към отделния работник. Така всъщност се увеличава възможността за раздробяване на пазара, неравенството и несигурността. Ние разгледахме различни петиции в нашия доклад. Това, което установихме, е, че от една страна има прехвърляне на риска към работната ръка, от друга страна има намаляване на търсенето. Обединеното кралство, например, е водещо с техните договори с нулева заетост. Имаме и опасността от раздробяване на пазара. Използват се от страна на работодателите най-различни мрежи за франчайзинг това намалява правата на наетите работници. Този процес на липса на споделяне на риска изисква от нас, поне така мислим, да признаем, че всъщност несигурната заетост непрекъснато променя своето естество. Това е много важно да се отбележи. Несигурността има множество различни измерения. Освен това е свързана с множество взаимосвързани фактори. Това трябва да се отбележи и да се има предвид при разработването на политики. Първичното законодателство на Европейския съюз би трябвало да се основава на правата и да бъде насочено срещу несигурността, да има проактивен подход, холистичен подход в защита на работниците от последиците на всички тези промени. И тъй възоснова на нашите заключения за несигурността на заетостта, възоснова на получените петиции, ние решихме, че ще се водим от идеята на МОД за защитни механизми. Те помагат да се преодолее раздробяването на економиката. Иначе виждаме най-различни слабости. От една страна има слабости в защитата на заетостта. Например, някои хора не са определени като работници или наети лица, което им пречи да защитят своите трудови права. На второ място, ако говорим за празнини в защитата, това е и празнината при представителството. Това на практика означава, че няма институции, които да дават на тези хора правото на глас. Няма синдикати, организации и други сдружения, които да представляват работниците. Третата празнина, която анализирахме, е свързана с изпълнението. Тъй като наистина самите работници може да не познават своите права, например при нулевите договори, Възможно е също така и да не знаят към кого да се обърнат, за да могат да изпълнят правата си. Аз казах, че ние се водим от определенията на МОД. Решихме да видим по какъв начин тези празнини съществуват в контекста на Европейския съюз. Разгледахме първичното и вторично европейско законодателство, например директивите за трудовото законодателство. Искахме да видим какви са стъпките за справяне с проблемите. решихме, че трябва да разгледаме какво означава несигурността в индивидуален план. Това е използването, на излоупотребата с определени видове труд, например договорите с нулева заетост в Обединеното кралство, гъвкавите договори в Белгия, както и договорите с ограничен срок. Според нас във всички тези случаи може да се видят преките връзки между несигурността от една страна и от друга страна определени правни последици. Това включва и проблема за достъпа до трудови права, например при договори с нулева заетост – тук има несъответствие между индивидуалния договор и това, което се случва. Съгласно британското законодателство, би трябвало работника да разчита на продължителност на своя трудов живот. В случая с Белгия, при гъвкавите договори, законодателството изрично изключва заплатите от понятието за възнаграждение. Следователно, работниците не могат да се ползват от по-високите нива на защита, които биха имали като работници от традиционен тип. Всички тези недостатъци се съчетават с липса на представителство, например при договорите на нулева заетост. А при гъвкавите договори в Белгия работниците нямат достъп до заплащане, което да отговаря на колективно договорените ставки. И в двата случая, и при договорите с нулева заетост, и при гъвкавите договори, би трябвало всичко да се излага писменно, за да се знае какви са правата. И накрая националните мерки при договорите за срочна работа много често не са ефикасни за избягване на злоупотребите. Също така не се налагат санкции за възможни злоупотреби. В този контекст ние трябва да знаем по какъв начин европейското законодателство може да запълни празнините. Според нас първичното законодателство на ЕС може да се тълкува като законодателство, което изисква трудови стандарти, приложими към голям брой лица, независимо от техния статут. Имаме и хартата, по-конкретно членове 30 и 31 от нея, защита от несправедливи уволнения, 31 е за трудовите условия и тъй би трябвало тази харта да се прилага към всеки работник, независимо от квалификацията – включително и тези с времени договори. Нещо друго, което трябва да отбележа, равенството не е просто цел, това е основополагаща стойност на Европейския съюз. Съдебната практика на Съда на Европейския съюз е помогнала много в такива случаи. Принципа на равното третиране е всъщност част от общия принцип за равенство, залегнал в европейското законодателство. Приобщаващите равни стандарти на пазара на труда би трябвало да са основни и за националното, и за европейското законодателство. Има известен напредък по отношение на вторичното европейско законодателство, например директивите. Също така и съдът се опитва да гарантира тези стандарти. Например, директивата за срочна работа и временна работа би трябвало да уреди и материята на договорите с нулева заетост. Също така, ние знаем, че има и много други фактори, като начина на заплащане, правото на отпуск, работното време. Ние искаме да подчертаем обаче, че все още във вторичното законодателство има някои празнини – и те не отговарят. Всъщност няма как да се наложи принципа за равенство. Това се дължи на слабости в вторичното законодателство и някои ограничения от страна на съда. Няма да навлизам в подробности. I can report my baby if now could uh, proceed with the case of franchise and then I will conclude. Ще кажа няколко думи за франчайзинга и след това ще приключа с резултатите. Благодаря ви. Вие използвахте доста от времето, затова, затова сега ще дам думата на вашия колега. Трябва да се придържаме към графика. Друга област, която представляваше интерес за нас, бе франчайзингът. разгледахме въздействието на франчайзинга, което е форма на разпокъсаност на стопанската дейност. E Нямам много време, но тази е комбинация е много парадоксална Примерно Макдоналд, Старбакс, е, при си, силна економическа интеграция и контрол е, се поставя е, в такъв смисъл въпроса възможността за този контрол как се отразява на работните условия предизвикателствата пред регулаторната марка е дали да се ограничат мерките само за съответното звено или на ниво мрежата. Това е голямия въпрос. Франчайзинг би следвало да се счита за носител на висок риск по отношение на несигурността на заетостта. Освен това, тук се да, закона не дава възможност да се разграничи фрагментирането на бизнеса. Защото когато се получи това, тази разпакъсаност, не може да се чуе и гласа на заетите. Въздействията на франчайзинг е да се капитализират фирмите, е, да се изключат работниците от представителните структури. Тук вече става дума и за нива на праговете на заетост. И когато има представителност, гласа на работниците всъщност не е достатъчно ефективен европейското законодателство не се обръща към проблема с франчайзинга. Ако е, рамката беше достатъчно твърда, за да се преодоляват всички е, слабости, това не би било проблем, но това не се случва, именно защото има пропуски в вторичното законодателство първичното законодателство има достатъчно структури за преодоляване на несигурната заетост, примерно индустриални акции и е, колективно договаряне. Но, е, примерно, е, пропуските в социалната политика не се отчитат. В доклада разглеждаме в подробности четири директиви на съвета после е, директивата за информации и консултации и за колективни освобождавания от е, работа. Мога да коментирам потенциалните пропуски. Също дали е, директивата за информация и консултации може да се прилага за франчайзинг и също в случаите, когато се прехвърля франчайзинг и съответно работещите нямат глас при решаването на този трансфер. Тези е, пропуски се съчетават с пропуски на ниво страни членки. Няма общо определение на понятието работник. Едновременно с това пропуските в законодателството могат да позволят на определени държави да налагат ограничения върху колективното трудово договаряне стачните и други подобни действия, от което могат да се възползват мрежите за франчайзинг. Да ви дам за пример стачките в знак на солидарност. Ако една държава забрани подобни стачни действия, това означава, че работещите в един ресторант в Макдоналдс не могат да проявят солидарност спрямо работещите в друг, с което се ограничават правата им на представителство. So, we... И така, трябва да се преразгледат мрежите за франчайзинг, за да могат работещите в тях да могат да изразят позицията си. Следващия въпрос, на който се спряхме, е въпросът за взаимодействието. Според нас несигурната заетост е като движеща се мишена, поради което трябва да има координирани стратегии. Може отделните стратегии сами по себе си да са добри, но ако не са координирани, няма да можем да се преборим с несигурността. Една област, в която трябва да се работи е взаимодействието с регламента за работното време. В директивата за работното време не е фиксиран минимален брой часове, на който работникът да има право. Това е особено важно тъй като ще гарантира едностранен контрол върху работното време и ще допринесе и за редовността на заетостта в бъдеще. Друга област е правото на работниците да знаят при какви условия биват наемани. Това право има морално измерение от една страна – Въпрос на зачитане на човешкото достоинство е работещия да знае какви са правата му. Има економическо измерение, тъй като допринася за повече ефикасност. Освен това, допринася също така и за мониторинг върху данните, за наблюдение върху спазването на трудовите стандарти определени времен, категории временно наети лица могат да бъдат изключени от обхвата на директивата за писмените декларации. Това според нас е проблематично, тъй като именно тези работници имат нужда от по-широк достъп до права. Има също така взаимодействие между разпокъсаността на бизнеса, атипичната заетост и несигурността при представителството. Разпокъсаността в бизнеса например при франчайзинга, може да е стимул за стратегии на намаляване на разходите за труд, особено когато има взаимодействие с определени сектори, като ресторантите за бързо хранене. Подобни работодатели могат да бъдат стимулирани да използват атипични форми на заетост. Работещите по такива модели могат да използват различни форми на представителство или по-скоро ще бъдат ограничени в представителството си. Работещите на нулеви часове, например, могат да бъдат по-стимулирани да се организират в определени структури и да се борят за правата си. А другите, които нямат възможност за подобно представителство, не могат да оказват въздействие върху работодателя си. Стига се до порочен кръг на взаимодействието между всички тези различни фактори, който трябва да разчупим. Прехвърлянето на риска от работодателя към работниците ако това се превърне в постоянен модел, който се прилага като цяло на пазара на труда, от това ще възникнат основни въпроси за социалната политика на Европейския съюз регламентът, нормативната уредба, уреждаща прехвърлянето на риска от работодатели към работници, трябва да се основава на цялостна стратегия, тъй като според нас несигурната заетост е явление свързано с много различни променливи величини. Изготвили сме матрица на препоръки за политики, която е изложена в доклада. Тази матрица се основава на три принципа. Първият е принципът на приобщаването. По този принцип основният въпрос е свързан с въвеждането на общо европейско определение на понятието работник. Така ще има по-ефективен механизъм, приложим към редица лица, извършващи нетипична дейност или не е типо атипични договори. Друг фактор, свързан с този принцип, е вземането предвид на франчайзинга в директивата за консултирането и информирането, за да бъде тя прилагана на общ принцип към всички работници. А що се отнася до принципа на равнопоставеност, според нас всякакви разисквания на политическо ниво за несигурната заетост трябва да вземат предвид европейското законодателство за атипичната заетост, както и нормативната уредба за работното време. Нито директивата за работата на непълен работен ден, нито директивата за работното време предвиждат минимален брой часове, на които работникът да има право. Този пропуск може да бъде попълнен, като се приеме общо европейско законодателство, в което да бъде закрепен минималният брой работни часове, които да бъдат предоставени на работника. В окончателния си анализ установихме, че директивата, директивите по трудовото законодателство на Европейския съюз имат и някои слабости във връзка с изпълнението. Трябва във връзка с това да се подобри достъпът до информация, свързана с заетостта. Комисията в момента е в процес на изменение на директивата за писмените декларации. Например, друга възможност е подобряването на достъпа до правосъдие по линия на правните средства за защита при атипичните модели на заетост. Тук може да се работи на ниво законодателство за равнопоставеността. Тези законодателни актове предлагат известно ниво на защита, например от виктимизация. Нито една от целите, които изложих до тук, не може да бъде постигната, ако европейските институции, и държавите членки, работодателите и работниците не работят заедно, за да намалят експозицията на несигурна заетост, както и за да гарантират условия на труд, които да отговарят на принципите на равенството, приобщаването и човешкото достоинство. Благодаря ви, благодаря и на двама ви. Проучването наистина е интересно. Благодаря ви, че ни изложихте някои конкретни области, върху които трябва, може би, да се спрем по-подробно. Сега ще дам думата на колеги, за да зададат въпроси на двамата експерти. Заповядайте, Джуд. Благодаря ви. Съжалявам, че в началото на изложението ви не бях тук. Затова и ще се извиня, ако задам въпроси по някои теми, върху които всъщност сте се спрели. Някои от заключения, едно от заключенията в проучването е, че има празноти в законодателството. Една от възможностите за справянето с тези празноти е или да се приеме ново законодателство, или да се измени действащото. На ниво Европейски съюз за продължение на повече от 10 години не действа социално законодателство. За съжаление, трудовото ни законодателство не се развива с темпото, с което се развива економиката. При такова положение законодателството става статично. Една възможност да се попълнят празнотите в него е да се приемат нови законодателни актове. Друга възможност е да се използва съдебната власт, да се попълнят празнотите в законодателството по линия на съдебната практика. Вие самите говорихте за достъпа до правосъдие. Атипичната заетост, несигурната заетост носи риск. Независимо от ам, действащата в съответната държава система. Затова съдебната система трябва да е отворена за хората. В Обединеното кралство съдебната система не е отворена за всички, поради разноските и таксите по делата. Ако има обаче достъп до съдебната система, работниците ще могат да сезират съдилищата и така отделни работници или групи от работници ще могат да оказват голямо въздействие. Какво може да се предприеме според вас на ниво Европейски съюз, което да замени законодателната дейност? Аз бих предпочела да приемем нови законодателни актове. Но какво можем да направим, ако не направим това, по линия на изменението на законодателството, за да попълним празнотите в него и да направим така, че законодателството да се развива паралелно с економиката? Говорихте и за пропуски при прилагането на законодателството. Какво следва да направим, за да се справим с тях? Допълвам въпроса, който зададе Джуд. Напълно разбирам какво имате предвид. Празнотите в законодателството, които установихме, проистичат от променящите се практики на пазара на труда законодателството не обхваща нововъзникнали хипотези на пазара на труда. Съгласни сме с това ваше тълкуване на причините за празнотите в него. А що се отнася до възможностите за законодателна дейност, може би имахте предвид ам, стълба на социалните права в Европейския съюз. Той може да е една възможност за изменяне на действащото законодателство. Например, директивата за писмените декларации е включена в предложенията на Европейската комисия. Би могло да е много трудно от политически и правни съображения – да се законодателства и да се изменя законодателството във всички области, които сме очертали. Друга альтернативна възможност би било въвеждането на механизми за по-добро прилагане на вече действащото законодателство и наблюдение върху прилагането му от страна на европейските институции на ниво държави членки. Например, комисията може да образува процедури за установяване на нарушение. Пропуските при прилагането на законодателството в някои случаи се дължат на ненадлежното въвеждане в националното законодателство на някои директиви. В тези случаи процедурите за установяване на нарушение могат да допринесат за справяне с празнотите в законодателството. Има и други механизми като например представителството на работниците. Представителството на работниците е механизъм, с който могат да се коригират някои от празнотите в законодателството. Но на ниво европейски институции, на ниво Европейски съюз, представителството не може да бъде уредено. Не знам дали Янис има какво да добавим. Много е важно участието на социалните партньори. Трябва да признаем, че несигурната заетост е голямо предизвикателство, към което трябва да подходим творчески и новаторски. Особено са важни социалните партньори. С тях трябва да се обсъдят бъдещи действия. Научните среди също са излезли с предложение за, например, приемането на директива за достойна трудова заетост, която да допълни някои от нормите на МОД. Европейският съд също може да се намеси, за да се разшири приложното поле на директивите. Но според нас сега на ниво Европейски съюз се нуждаем от по-новаторски и по-творчески решения. Благодаря. Много е интересна тази тема. Едва няколко дни след срещата на върха по социалните въпроси в Гьотеборг обсъждаме този въпрос. Няма пълна хармонизация, не е пълно законодателството, а и самите държави членки в никакъв случай не проявяват интерес към пълна хармонизация. Трябва да вземем предвид това. Не сме федерален съюз, а конфедерална структура – т.е. отделните държави членки имат изключителни правомощия в тази област. За това и трябва да сме внимателни. Много е интересен наистина въпросът. Първият панел Несигурни условия на труд в Европа през 2017 година. В рамките на този панел – Приветствам с добре дошъл моя уважаван колега Карл Хайнц Бекер, който ще съпредседателства този панел от името на Комисията по заетост. съжаление, аз сега ще трябва да си тръгна, тъй като имам ангажименти, но ще се върна колкото се може по-скоро. Имате думата, господин Бекер. Благодаря, уважаема госпожа председател. Добре дошли, дами и господа, на първия панел. Нека да се представя. Аз съм евродепутат от 2011 година. За голямо мое щастие работя в е, Комисията по петиции като пълноправен член и като заместник в Комисията по заетост и социални въпроси. Тоест, е, много съм щастлив, че мога да имам поглед върху е, всички теми, по които ще коментираме днес. Сега ще чуем е, становища от представители на европейски агенции, мозъчни тръстове, търговията, също и е, гледната точка на докладчика по работни условия и несигурна заетост от Комисията по заетост. Целта на панела е, е да осветлим колко сложно е положението с заетостта в Европейския съюз, така както и току-що изтъкна нашата председателка. Ако мога да коментирам малко какво се случваше до сега с, разно, с голямото разнообразие в работни условия. Договори с нулева заетост, гъвкави договори е, и ред други. Сега се случва и още нещо – а именно цифровият преход на економиката. Това преобръща начинът по който ще работят хората и ще бъдат ангажирани в бизнес. Може би дори не трябва да употребявам бъдеще време. Те вече правят това. Ние сме така в потока на първия период на цифровизация – и знаете много добре, че не всичко се изпълнява в 100 процент. Много сектори са подложени на скорострелни технологични промени, което носи и шансове, но и много промени. Новото от това, което обсъждахме скоро, е, е дигиталната ера 5.0 5G, което а, означава, че а, безкрайно се променя наш, начина на нашата работа. А, както казах, цифровизацията носи и възможности да се подобри баланса между работен и а, личен живот, да се подобрят и работните условия за всички. Но трябва да се осъществят много бързи реформи, които за сега не се извършват в страните членки. Защо казвам страните членки? Защото реформите са в, в правомощията на тията на страните членки. И Сред тези реформи е и цялата тема за професионалното обучение. Сега ще възникват нови професии, нови е, работни места, но ако коментираме картината в черно-бяло, няма образование за тях. Сега има най-добри практики, но е, не повсеместно. Комисията и парламента ни подаваме инициативи за много отрасли и понякога, както се каза тук в проучването, изпълнението в страните членки всъщност изостава. Тоест не е въпрос да се търси ново законодателство, а просто да се изпълнява това, което е решено. Примерно, информация за работниците. Това е изцяло в правомощията на страните членки. Нищо от е, тази тема не е в е, компетенции, в правомощията на Европейския съюз. Затова картината е сложна. Ние трябва да се пригодим към случващото се трябва да използваме не само законодателство, но и така наречените незадължителни мерки. Това е, са моите така първите, първи коментари и сега се обръщам към нашите оратори, които не бива да надхвърлят 10 минути в е, презентациите си, да кажа не много повече от 10. Е, ако се започнете да влизате в така зоната на несигурност, ще чуете звънчета от моя страна. След това ще имаме и е, тур с е, въпроси и отговори. За това сега искам да посрещна тук на Кате сестрата Изабела Билета в е, Европейската фундация за подобряване на работните условия от Ирландия, госпожа Ига Магда, заместник-председател на Института за структурни изследвания в Полша и Ролф Глайснер, заместник председател на отдел в економическата камера в е, Австрия, т.е. представящ е, за работодателите от моята родна страна и господин Ксили Киотис от Европейския парламент, докладчик по темата несигурна заетост. Сега думата има госпожа Билета. Благодаря. Благодаря на Комисията по петиции за поканата да говориме на това изслушване. Темата може да бъде разгледана по различен начин е, за атипичните условия, за измамите в е, е, договорите. Първото ми предизвикателство ще е да дам определение на несигурност, е, несигурна заетост, несигурни работни условия, несигурна работа. Както казаха и колегите, много голяма е скалата на несигурност дори и при дефиницията. Yes. What we have in view here is... Какво имаме предвид? По някакъв начин несигурната заетост или работа обикновено се описва с отрицания, не като стандартни взаимоотношения на заетост, а, отрицание на, посл... на постоятелните, на постоянната или пълна заетост. И както вие коментирахте и както и други ам, изследователи са коментирали, говориме за взаимоотношения в заетостта, които те, работещите, не получават всички права, които биха имали при една добра в кавички заетост. И когато говориме за права на работещите, тук става дума и за качеството на работните места. Това увеличава предизвикателството на европейско и национално ниво, защото несигурната заетост е не само атипична форма на работа, но и съществува дори при стандартните взаимоотношения – на заетост. Ще се опитам да коментирам това малко по-нататък. Ето това е съдържанието, през което искам да премина много бързо. Of... Молихте ме да коментирам характеристиките на несигурната заетост и защо тя нараства. Накрая ще коментирам и ключовите предизвикателства. Когато говорим за характеристики, нека да ви покажа този слайд, за да иллюстрирам какво извършихме с прегледа на работните условия. То се прави на всеки 5 години в цяла Европа. Интервюираме работещи за това какъв е опита им, чувството им на работа и работните условия. Опитваме се да оценим качеството на заедостта на работата, което не може да бъде оценено, ако не се е, по, изпълнява един подход на оглеждане на много измерения – защото несигурността не е една единствена черта, тя обхваща много компоненти. Затова и стандартните условия на заетост могат понякога да се формулират като несигурни. Разработихме 7 показатела за профила на качеството на работата, физическата среда, в която извършвате работата, интензивността на работа, качеството на работното време, перспективите, дохода, уменията и степента на свобода на вземане на решения и социалната среда. Когато се анализират тези е, показатели, е, виждате вече е, следващия слайд, се получава един много, много голяма гама на различни качества на работата. Около 30% примерно се формулират като работа под много голямо напрежение или несигурност. Това има много силно отражение върху всички показатели за качество. Една трета от работещите в заетост, която е с лошо качество, обикновено я губят в рамките на 6 месеца. Много малко нужда от добри умения се използват в този тип работа заетост и много млади хора не се включват. Един от показателите е интензивност на работата, за да оценим дори само този показател, той трябва да бъде разбит на различни елементи, дали е висока скоростта, дали често има прекъсвания. И в зависимост от различните е, типове работа има различни предизвикателства. Тоест, по-голяма е вероятността при определена работа по-често да бъдеш прекъсван, при друга да работиш при голяма скорост. Всичко това се отразява на работните условия. Was, uh, the... Вторият въпрос, който разгледахме, са е, това, което аз е, наричам улесняващи фактори или двигатели за несигурност. Не е много ясен този слайд, когато го гледате просто така, но идеята е да покажем, че няма яснота за статута, статуса на заетостта в момента. Когато правихме проучването. То е насочено към работещите, както казах, т.е. ние се обръщаме към хората, които работят. И е, така ги питаме какъв е техният статут. Не използваме точно тази е, терминология, но е, питаме дали са работник, е, служител или самонает. И има все още хора, които не могат да отговорят на този въпрос. Дали са самонаети, да речем, или са служители. И имаме доста така голяма разбивка на въпроси, които да можем да съответно да класифицираме работещите в определена категория. Дали получават надница или заплата, понякога те не са наясно не могат да кажат дали сами си ръководят предприятието, въпроса е за себе си или работите и така нататък. Дори при толкова конкретни въпроси не успяваме да получим така ясни отговори от някои хора, които не могат да се поставят в съответната категория. Тоест, не, е, не е много ясно кои е, дали са в ситуация на подчиненост или работят за себе си, или работят, да речем, на граждански договори и така нататък. После, въпросът е доколко този е, проблем за самоопределяне може да даде данни за е, реалната самонаетост. Ние се опитваме да определим кои са критериите, които могат да бъдат използвани, е, за да сме сигурни, че е, интервюиращите са реално самонаети. И особено когато имате повече от един клиент, когато имате възможност да наемате персонал, когато имате възможност да предприемате стратегически решения за бизнеса, тогава сте самонает. Ако обаче един от тези критерии липсва, тогава по-скоро вие сте е, служител, който е економически зависим. Ако два от тези критерия са на лице, тогава се намирате в сивата зона, е, където не е толкова лесно да се получи категоризация и там вече е проблем с законодателството. И Въпроса за реалната самонаетост или економическата зависимост се разглежда на национално ниво по различен начин. Примерно в Италия има един междинен статус между заед и самонаетост. Well, uh, okay, we can speak uh, uh, about this after. My... Um, Можем да обсъдим и този въпрос по-нататък. Трето. Улесняващите фактори, това, което казахте и вие, господин председател, са свързани с новите форми на заетост. Тук искам да се върна не само на статута на работещите, но и на статута на работодателите. Е, освен франчайзинга, Yeah, because you, you were, sorry? Okay. Because you have the posted workers, for example. Например, е, командировани работници. Там напълно е, се прекъсва връзката между различните функции на работодателя. Кой наема, кой плаща, кой отговаря за сигурността, кой отговаря за обещетения, за пенсии, за доходи. Така че в дефиницията на работодател също е ключова. И ние не само се сблъскваме с несигурни работни условия в атипична или силно атипична заетост, но има и несигурни работни условия в стандартните условия на заетост. И ако качеството на работните условия се повишават, все още има 20% от работещи, които работят в свободното си време и 26% работещи, които нямат 11 часа почивка между два работни дни. И накрая коментираме ключовите предизвикателства пред нас – един от е, тях е, че все повече се прехвърля риска към индивида. Така, очудих се, че колегите не коментираха и бялото петно в е, социалната закрила. То е много ясно очертано. После формулирането на колективен интерес – а, и възможността на профсъюзите да представляват не само атипичните работ... а, типичните работещи, но и тези с несигурна заетост. Те е, трябва да не само да ги открият, но да имат и легитимност за тяхната представителност. После изцяло се промени смисъла на работа, защото е, има хора, които съчетават платена и неплатена дейност а, при работата си. Много важно е да има а, ясна визия за, то, визия за това на къде се движи живота ти. А, защото, примерно, жените имат сериозно трудности да определят това, особено когато имат деца. А, понякога те просто губят посоката на развитие на живота си и не винаги си я възвръщат. Освен това, бизнес моделите, моделите на, компа... на дружествата са изключително важни в това отношение. Изследването, което направихме за измамите при е, условията на договорите, показват също колко е важно да има съчетаемост на показателите на национално и наднационално ниво. Благодаря. Нека междувременно да кажа добре дошли на различни представители на Европейския парламент, колегите тук – ето и там благодаря ви за интереса към темата. Now, um, Magda, handle... Сега давам думата на госпожа Магда. А, с колко минути разполагам? 10 или 15? 15. Добър ден, благодаря ви за вниманието. Аз искам да ви представя ситуацията на полския пазар на труда – ще говоря за това, как се промени нашата структура на трудовия пазар през последните последното десетилетие, малко или много. Ето на този слайд виждате, че структурата и броя на работните места са се променили през последните 10 години. Ние започваме анализа си 2002 година и продължаваме до 2015 година. Виждаме, че безработицата междувременно е спаднала до 5% и това е добре. Но междувременно повечето от новоразкритите работни места са времени. Това всъщност е обозначено в розово на диаграмата. Виждате, че бройката на този вид работни места се е увеличила с над 2 милиона до 2015 година. В това отношение можем да кажем, че Польша се превърна във втората Испания. Дори в някои години сме имали повече Време на заетост, отколкото в Испания. Както виждате, ние сме водещи сред държавите членки в това отношение. Всъщност, до някъде нарастването на временната заетост може да се обясни и с факта, че много от работниците бяха наети от създадените трудови агенции. Времените работни места, освен това, са много неравномерно разпределени, що се отнася до доходите и възнаграждението. На тази диаграма можете да го видите. Времените договори са в тъмно-червено, а останалите в розово. Всъщност, работниците обясняват, че Тези под медианата нямат представителство, те работят при много несигурни условия, тези, които са в горната част, имат по-стабилна работна заетост. Може би трябва да дам и някои правни обяснения. Всъщност има два вида времени трудови договори в Полша. Имаме от една страна стандартните срочни договори. Това е и съгласно Кодекса на труда. При този вид договор времето за предупреждение при освобождаване е много по-кратко, обаче две седмици. Освен това, договорът може да се прекрати без никаква уважителна причина. Също времено в този период ние видяхме и голямо увеличение на тъй наречените граждански договори, които се разглеждат като стандартни договори, но не се уреждат по трудовото законодателство, това на гражданското право. Има над 1 милион, които работят на граждански договор. Защо гражданските договори са толкова популярни? Защото те много лесно могат да се прекратят без предупреждение, без основателна причина и без плащане в края на заетостта. На второ място при тях или не се плащат никакви социално-осигурителни вноски, или те са много ниски за работодателя в сравнение с традиционните договори. На трето място до 2016 година нямаше изискване да се покрие поне минималното заплащане. Законодателството се промени обаче и сега би трябвало минималното заплащане да бъде гарантирано – Тук съм се опитал да резюмирам различните видове договори. От една страна безсрочният договор, който е тъй наречения традиционен, след това договора за срочна работа, който е много сходен, но както казах, предупреждението се прави в срок от две седмици и има някои други недостатъци. Освен това, сега вече имаме и задължението за минимално заплащане. При гражданските договори имаме още една подгрупа, тъй наречените мандатни договори, от една страна и от друга страна целевите договори, например за писане на книга или някаква друга конкретна задача. например, такива договори могат да се сключват с чистачите. но, както казах, има големи разлики между трудовото законодателство и гражданското право. Сега се изискват социално-осигурителни вноски, но при гражданските договори те са много ниски. Освен това, в някои случаи могат да бъдат и избегнати. Има и видове договори, при които изобщо не се плащат такива вноски. Що се отнася до платения отпуск, много са малко гражданските договори с такива разпоредби. Имаме минималното заплащане, което е задължително само при мандатните договори от 2016 година насам. Това увеличи брой работници, при които има изискване за минимално заплащане. Но има начини да се заобиколи и това изискване. При целевите договори няма изискване за предварително предупреждение при прекратяване на договора. Той може да се прекрати без уважителна причина. Това е договор за изпълнение на конкретна задача. Всичко това означава, че има много сериозни проблеми, що се отнася до социалната закрила на работниците. Има и големи проблеми с достъпа до пенсионните вноски. Всичко това няма как да не се отрази на бъдещите пенсии. Имаме също така и разлика в данъчното облагане. Както вече казах, броя на гражданските договори непрекъснато се увеличава. Освен това, искам да се спра на качеството на труд при времените и съответно постоянни трудови договори. В Польша, ако трябва много накратко да резюмирам, временно назначените обикновено имат много по-низко качество на работното място. Обикновено получават по-низко заплащане, опасността от загуба на работата е по-висока – Графика на натовареността е с влушено качество, има повече напрежение. Много често обаче при тях участието в обучение е по-интензивно, отколкото при постоянно наетите. Това е така, защото Обикновено те се назначават временно и трябва да бъдат обучени. Затова и цифрите тук са по-високи. Ако направим сравнение обаче с други европейски държави, виждаме, че това съвсем не са високи стойности. Тази диаграма сравнява времените и постоянни договори съответно 2005-2010 година. Виждате разликите, що се отнася до натовареността. И тъй ако трябва накратко да обобщя, ще кажа, че в Польша имаме над 3 милиона на времени трудови договори, около 13 милиона работници и служители. При тях има по-голяма несигурност и по-низко качество на работното място. Същевременно трябва да кажа, че по отношение на социалното осигуряване няма големи разлики, ако сравняваме с безсрочните договори но има някои други важни разлики при степента на социалната закрила, особено при вътрешното подгрупиране. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо Магда. Изключително информативно представяне. Сега, ако нямате нищо против, Е, ще се обърна към членовете на комисията по заетост. Много беше интересно това представене. Сега давам думата на господин Глайснер. But, um, I will present... Благодаря. Презентацията ми е написана на английски, но ще се изкажа на немски. So, vielen Dank für die Gelegenheit. Благодаря ви за възможността да ви представя гледната точка и на бизнеса. Ще споделя най-вече опита на Австрия, но ще се спра и върху опита на общо европейско равнище. Искам да развенчая някои митове, като ще се опра на статистически данни. Първо, нека си отговорим на въпроса дали се увеличава броят на атипичните договори или на атипичните модели на заетост. Тук виждате данните за Австрия. В горната част на стълбовете виждате процента на економически неактивните лица, който през последните 12 години в Австрия е намалял от 29 на 24%. В червено е показан делът на безработните. Има данни също така и за процента на самостоятелно заетите, работещите на свободна практика, служителите в публичната администрация, работещите на непълен и на пълен работен ден. През изминалите 13 години в Австрия 40% от економически активните лица са работили на пълен работен ден. Поне през 2016 година процентът бе такъв. а работата на непълен работен ден е единствената атипична форма на заетост, която през изминалите години е нараснала. Какво е положението в Европейския съюз? Данните тук са от едно проучване на Европейския парламент на тема Несигурната заетост в Европа. Тук е направена разбивка по форми на заетост. 49% от економически активните в Европейския съюз работят на пълен работен ден. Този процент е намалял. Какво е положението с другите форми на заетост? Тук виждаме, че по повечето форми на заетост намалява броят на работещите по тях или пък броят им е стабилен. Има само една форма на атипична заетост, по която броят на работещите по нея нараства и това е работата на непълен работен ден. Такива са данните и в проучването на Еврофаунд. Единствената форма на нетипична заетост, която е нараснала през изминалите години, е работата на непълен работен ден. Има и още една типична констатация, а именно, че атипичната форма на заетост е равносилна на несигурна заетост. А несигурната заетост пък се отъждествява с бедност или риск от бедност. Вярно ли е това? В Австрия 40% от австрийците са застрашени от бедност, т.е. 14% от австрийците са с доход, който е под 60% от средния. 11% от работещите на непълен работен ден са застрашени от бедност. Съответната стойност за безработните е 38%. Тоест, работата на непълен работен ден намалява риска от бедност, съгласно статистическите данни. Това се потвърждава и от европейски проучвания. Какво гласи проучването на Европейския парламент, например? Бедността, въпреки трудова заетост, често е свързана с по-нисък интензитет на работата, а не с по-низки доходи или с атипични форми на заетост. Друга интересна констатация от това проучване бе, че явно и в Европейския съюз не нараства тенденцията на бедност, въпреки трудова заетост. Интересна според мен констатация. Има и други статистически данни, например на ОИСР, по въпроса за това, кои са факторите способстващи бедността. Тези фактори са най-вече свързани с индивидуалното развитие на всяко едно лице. Нерядко, разбира се, бедността е причинена от безработица, но като причина за бедност не се изтъкват в това проучване нетипичните форми на заетост. Разбира се, тези форми на заетост могат да са проблематични, могат да предизвикат бедност, но в повечето случаи други фактори са от по-решаващо значение, като например безработицата или събития в живота на конкретния човек. В Европейския съюз, както и в Австрия, сред атипичните форми на заетост се увеличава броят на работещите най-вече на непълен работен ден. Следва да се запитаме тогава, проистича ли от това несигурност. За Австрия мога да отговоря на този въпрос с не. Но и на ниво Европейски съюз е установено, че рискът от несигурност по безсрочните договори на непълен работен ден не е висок, за разлика от риска от несигурност при работата на непълен работен ден, не по собствен избор. Мисля, че трябва да се запитаме в такъв случай какъв е процентът на работещите на непълен работен ден по свой или съответно не по свой избор. Има добри данни на Евростат по този въпрос. Тук виждате дела на работещите на непълен работен ден не по свой избор. Най-вдясно виждаме, че над 70% от работещите на непълен работен ден в Гърция биха работили и по-дълго. Много висок е техният дял и в Кипър, и в Испания. Много нисък е броят на тези лица в Чехия, Малта, Люксембург, Холандия и Германия. Какво прави впечатление тук? Прави впечатление, че в държавите, където има висок процент на безработица, има и много лица, които работят на непълен работен ден, не по свой избор и биха искали да работят повече. В държавите с нисък процент на безработица, повечето работещи на непълен работен ден го правят по свой избор. Те биха могли вероятно да си намерят и работа на пълен работен ден, но не желаят независимо поради какви причини. Нека сега се върнем отново народната ми страна, Австрия. В Австрия работят, работи втората по многочисленост група лица, работещи на непълен работен ден. На първо място е Холандия. Увеличи се броят на работещите на непълен работен ден, най-вече сред жените в Австрия. Какви бяха причините за това? една от причините, или по-скоро една от последицата, от последиците бе високото увеличаване на дела на заетостта сред австрийските жени. Средното работно време на австрийските работници всяка година намалява с по 15 минути седмично, защото много бързо се покачва броят на работещите на непълен работен ден. С други думи, в Австрия се съкръщава работното време. Тази тенденция се наблюдава и в други държави членки. Това съкръщаване в известен смисъл облегчава пазарите на труда един представител на работодателите би могъл да се изкаже положително за намаляването на работното време. Това би могло да ви очуди, но в случая става дума за едно естествено развитие в тази посока, за разлика от това, което се случва в Франция. 87% от работещите на непълен работен ден в Австрия го правят по свой избор, т.е. голямо е търсенето на подобни договори има няколко причини за това. Една от причините са най-вече добрите условия за работа на непълен работен ден. Повечето от работещите на такива договори не плащат по доходен данък, не плащат и вноски по социалното осигуряване. Освен това има и модели за работа на непълен работен ден, които са субсидирани. Например, модели за по-възрастни работници. Освен това, човек получава плащания и придобивки по социалното осигуряване само под определен прак на дохода си. Ако започна да работя на пълен работен ден, например, губя плащанията и придобивките по социалното осигуряване и плащам и по доходен данък. С други думи, работата на непълен работен ден в Австрия е доста привлекателна. За жените това нерядко е един така наречен сладък капан. За жените най-вече не се предлагат достатъчно стимули за преминаване на работа на пълен работен ден. Какво имам предвид с всичко това? Нетипичните форми на заетост нерядко се избират от работниците доброволно, не се налагат от работодателите или от други институции. Ще прескоча този екран. За какво става дума? Тук става дума за работата при много ниско заплащане до определен горен прак. Увеличава се броят на подобни договори в Австрия и в целия Европейски съюз. В Австрия по-конкретно има много атрактивни условия за подобни форми на заетост. Една от причините за това е, че детските заведения в Австрия, най-вече в селските райони, затварят на обяд. Поради това най-вече жените прибягват към атипични форми на заетост. Така се насърчава работата на непълен работен ден. Връщам се на работата при много ниско заплащане до определен прак. Както този модел, така и моделът на работа на непълен работен ден е много привлекателен, тъй като държавата предоставя стимули. Определени групи лица, най-вече жени, няма достатъчно стимули да преминат на пълен работен ден. Няколко думи сега за социалната закрила при атипичните форми на заетост в Австрия. В Австрия има една особеност, а именно при всички форми на заетост е предвидено задължително социално осигуряване задължителното социално осигуряване въжи и за самостоятелно заетите лица. Самостоятелно заетите в Австрия, например, са застраховани срещу безработица, при положение, че някога са били служители или наети лица. Същото въжи и за работещите на свободна практика. Те също са задължително социално осигурени, но трудовото законодателство въжи единствено и само за служителите. Трудовото законодателство, т.е. колективните трудови договори, минималното трудово възнаграждение са приложими само към наетите лица. Договорите с нулеви часове не са позволени в Австрия. Тази практика бе забранена от съдилищата. Можем със сигурност да кажем, че в Австрия се следва принципът на така наречената гъвкава сигурност. Тоест има високо ниво на социална закрила, съчетано с сравнително либерално трудово законодателство. От това проистича последицата, че не само работещите на непълен работен ден, но и самостоятелно заетите лица, това показват редовните проучвания, като цяло са удовлетворени. Няколко думи тъй като нямаме вече много време, за атипичните форми на заетост и връзката им с пазара на труда. Тук се прави компромис. В съвременния свят, в економиката, моделите стават все по-променливи. Работодателите се стремят към гъвкавост. Ако не могат да си гарантират гъвкавост по стандартните трудови правоотношения, прибягват до временно наемане. Ако може да има по-голяма гъвкавост по стандартните форми на заетост, то няма да има и много големи стимули за работодателите да прилагат атипични форми на заетост, като например временно наемане. Каква е една от причините за така нареченото чудо в областта на заетостта в Германия? Господин Шмидт, председателят на Германския съвет на економическите експерти, заяви, например, че в основата на това чудо са били гъвкавите форми на заетост и не толкова високите трудови възнаграждения. Един бивш министър на труда и економиката в Германия е казал, че най-добрата възможност за гарантиране на заетост на хората е временната трудова заетост. Какви заключения си правя от изложените до тук факти. Ако искаме да регулираме атипичните форми на заетост, то трябва да сме наясно, че нерядко хората доброволно избират подобни трудови договори. Това сочат повечето проучвания. Повечето проучвания сочат, че атипичните форми на заетост се отразяват добре върху заетостта, тъй като по тях не се предвижда много висок прак за навлизане на пазара на труда, например за младежите или за дългосрочно безработните. Работата на непълен работен ден по не, собствен, не по свой избор – не е толкова типична за онези общества, където има висок процент на заетост. Тоест, ако гарантираме повече заетост, то някои атипични форми на заетост ще изчезнат от само себе си. Освен това, се разминават гъвкавостта при нормалните трудови правоотношения и привлекателността на по-нестандартните форми на заетост. Гъвкавата сигурност, според мен, не е излязла все още от мода. Може да се използва този модел, комбиниращ силната система на социална закрила с едно сравнително либерално трудово законодателство. Както економиката, така и обществата днес са много по-многообразни, поради което би трябвало да има и многообразни форми на заетост. Благодаря. Благодаря ви, господин Глайснер. Мисля, че ни дадохте по-добра представа за положението, тъй като цитирахте много факти, статистически данни. Освен това, от изказването ви стана ясно, че Доброто положение, в което се намира Австрия, не отразява цялостното положение в други региони в Европейския съюз, където липсват структури и има по-висока безработица. Ако няма социални партньори, които да оказват въздействие върху политиката на дадена държава на пазара на труда, то се стига и до проблемите, пред които сме изправени в момента. А ако има силни социални партньори, то положението като цяло е много благоприятно. Сега давам думата на колегата си, евродепутат господин Силикиотис. Той е и докладчик. Uh, <clears throat> in... Имате думата. Благодаря, ще се изкажа на гръцки родния си език. Благодаря. Искам първо да благодаря на Комисията по петиции на Европейския парламент, които ме поканиха да говоря в тази толкова навременна интересна дискусия. Тук в парламента ние застъпваме идеята, че не можем да си затваряме вече очите пред обедяването на работещите и тяхната несигурност. Разграждането на социалната е, държава, натиска, който се извършва върху е, работещите, е заплаха за социалната сигурност. Това е и причина за нарастването на е, договорите за атипична заетост и е, намаляването на регулаторната рамка за трудови е, договори. Атипичната заетост не позволява да се борим и с безработицата. Много често фигури, е, цифрите за подобна несигурна заетост крият договори с нулеви часове, работа на самонаети и други атипични договори, с които хората не е, разполагат е, с е, достатъчно права и нямат един достоен живот. Затова трябва да сменим и ориентацията. Аз искам да споделя някои размисли, които съм изложил в нашия доклад на Комисията по заетост. Днес чухме много примери за влушаването на положението с несигурната заетост и съм съгласен с заключенията представени тук. Когато се разграждат, за, за, разграждат защитните мрежи, все по-малко може да се осигури закрила за работещите. Намаляват заплатите, нарушава се упражняването на основни права. Договорите с атипична заетост не оказват въздействие в посока намаляване на безработицата. Има изследвания от европейски институти в такъв смисъл. Едно Такова изследване е извършено по инициатива на Комисията за заетост, изследвано именно за несигурната заетост. От него се вижда, че е, на работещите, на които се налагат временни или срочни договори, нарастват в последните 15 години. От 62% до над 70%. 4% от работещите признават, че работят и а, без да имат декларирани договори. Това също е отражение от а, кризата. И по този начин отново се отъжнява положението на работещите. И политиката на економии се отразява и на пенсионерите, и на работещите. Съществува вече понятието работещи бедни и риска от изпадане в бедност се увеличава. Постоянните договори са все по-редки. Според а, проучването, 46 милиона млади хора работят а, а, под формата на стажове без да бъдат заплащани и е, те не е, могат, много често не са заплащани и работещите е, в такива условия не се ползват от никакви права. 90% обаче от младите считат, че подобни стажове са изключителни полезни за тях, но те не водят до сключване на трудови договори след това в голяма част от случаите. Тоест тази система е контрапродуктивна. Подобни практики всъщност са и форма на натиск а, върху работещите, върху останалите работещи. Младите хора се оказват жертва на експлоатация – и това ще си остане така, докато няма една ясно формулирана държавна рамка за тези стажове. Ерофант е, счита, че това е една крайно не е, удачна форма на заетост. Разглеждат се и няколко вида измами – първо франчайзинга и факта, че когато условията на работа не отговарят на формулираните в договора. Основните възможности за измами са свързани с работата на самонаети, на договори с фиксирана заетост или времени на заетост – стажовете, цитират се съответните проценти и франчайзинг. Също сезонната работа. Всичко това показва, че дерегулацията на трудовия пазар е носила много рискове още преди економическата криза. Няма и достатъчно мерки от страна на а, европейското ниво. Сега на срещата на върха в Гьотебург, тук се спомена от госпожа Викстром тази а, среща. А, така, темата за социалния стълб за сега е само едно плацебо. Дига се шум а, в пресата, но реално страните членки не поемат никакви юридически задължения да включат социалния стълб в своето законодателство. Говори се за необходима гъвкавост, но не се говори за право на работа комисията може да приема мерки за повече дерегулиране и е, либерализация на трудовия пазар. Е, необходимо е да се предприемат мерки за борба с е, бюрокрацията на трудовия пазар. И с всичко това стигам до извода, че атипичната заетост не е решение за безработицата – Напротив, тя води до обедняване и социална несправедливост спрямо работещите. А сега социалният стълб, за който говоря, е просто една така възможност за хвърляне на дим в очите. Създа... Съвсем законни е, канали има за създаване на несигурна заетост – и следва не само да а, окоръжаваме страните членки да променят а, насоката на действията си, а да искаме реално такава промяна. Ние в Комисията по заетост искахме да се даде и дефиниция за една достойна работа, за да може работещият да има и достоен живот. Надяваме се, че нашия текст върви в добрата посока. Работиме и по дефинициите на Международната организация на труда за достойна работа, която включва идеята, че тази работа е на пълна заетост и гарантира сигурност на заетостта и един достоен живот, както и възможността да се упражнява правото на сдружаване, на, на изказване и участие в асоциации, които имат отношение към професионалния живот, а също и гарантиране на равнопоставеността между половете. Също така е необходимо да се включат и социални социалните партньори в колективното договаряне, всички работещи трябва да могат да се присъединяват към професионални съюзи и да участват в колективното договаряне. Необходимо е да има и стратегия за пълно покриване на работещите с социални осигуровки и да се включат в договорите и социалните партньори и профсъюзите, да се намали да формите на атипична заетост. Всеки работещ трябва да има ясно определено работно време и да се спазват изискванията за периода на свободно време а, също и да се работи за създаване на истински е, работни места. В парламента все повече говорим за въвеждането в европейското законодателство на понятието достойна работа. Още 30 секунди, ако ми позволите. Предвиждаме е, необходимостта от приемане на директива за достойната работа, която да даде възможност всеки работещ да се възползва от основните си права. Европейския съюз трябва да спазва хартата на основните права на съвета на Европа, за да може и да се справи с консервативната политика на трудовите пазари. Също предлагаме да се приема протокол за социална закрила, където да се формулират социалните права при функционирането на вътрешния пазар. Благодаря. Наистина са много важни вашите гледища за това как да се справим с несигурната работа. Тъй като един от нашите оратори трябваше да напусне, аз поемам. Всъщност, председателството наричам се Джули Карлин и съм от групата на социалистите. Разполагаме с около 15 минути за въпроси и отговори. Искам да насърча колегите в залата, ако желаят да зададат своя въпрос. Много ви моля да бъдат кратки въпросите, както и отговорите. Благодаря. Имам три въпроса във връзка с моята страна. Има ли законодателни промени, които да са довели до повече времени договори, както в Испания? Може ли да се каже, че нарастването на времени работни места е типично за Полша или това е тенденция и в други държави членки. И накрая, как се сравнява Польша с останалите европейски държави членки? Грация, грация, Джуд. Е, грация... Елеонора, благодаря ви. Благодаря. Ние наистина обсъждаме много важна тема. Бих казала, изключително важна. Въпросът за несигурната заетост в Европа и в частност в Италия. За мен това е много важен въпрос. Ние имаме своята отговорност и не виждаме някой да се взел с решаването на този проблем. Следователно, можем да говорим за известна небрежност. Е, мисля, че има решимост за промяна на парадигмата. Например, в Австрия чухме за опитите да се наложи безкрупулната конкуренция. Е, би трябвало да мислим и за инструмент, който да работи в името на човешкото достоинство – Струва ми се, че в Европа има отстъпление. Това може да се каже за държавите членки. Говори се за все по-голяма гъвкавост и за това, че има връзка между гъвкавостта и сигурността, но всъщност по този начин се унищожава закрилата на работниците. Също така виждаме, че не се обръща внимание на различните оплаквания от злоупотреби в нашата комисия по петициите. Неведнъж сме говорили по тези теми. Говорили сме за проблемите на хората с временни договори, както и гъвкави договори. Ние смятаме, че директива 9970 трябва да се преработи. Крайно време е да се актуализира, защото гъвкавостта не бива да се превръща в кошмар за работниците. Добър ден на всички! Аз първо ще ви напомня данните на Евростат. Е, виждаме, че бедните в ЕС са се увеличили с милиони 700 хиляди, а ние имахме стратегията Европа 2020 и искахме да има с 20 милиона по-малко бедни до 2020 година. Но това са цифрите. Можете ли да ми кажете колко такива договора за несигурна заетост имаме в Европа, сключени от началото на финансовата криза до сега. Също така ме интересува, като говорим за жените, виждаме, че те са с 10% по-малко заети, а при заплащането разликата е 16,8% в селските райони проблемите на жените остават абсолютно невидими. Какво се прави за несигурността при жените? В Испания има много срамни договори. Там се изключват договори с времетраене един час. Това е унизително. Не сме виждали такова нещо от времето непосредствено след войната в Испания. Как да свържеш двата края? Как да стигнеш до края на месеца и да покриеш разходите на семейството си? И имам всъщност въпрос към колегата Неокилис. Искам да го поздравя, тъй като наистина чухме много интересни заключения за това, че всички работници трябва да бъдат опазени с общи трудови споразумения. Но ме ме интересува какви са проблемите, на които се е натъкнал, докато е работил по своя доклад. Благодаря, Едуард. Благодаря. Няколко думи преди да поставя и своите въпроси. Господин Глайснер много хубаво обясни ситуацията в Австрия. Аз се извинявам, че дойдох в края на неговото изложение, но е ясно, ме ме интересуват социалните права, правата на заетост и това, което се случва и в Германия. Какво се е, случва с 28-те държави членки? Препоръките са слагам ги в кавички, да модернизираме пазара на труда, но когато Европейската комисия говори за модернизиране на труда, тя има предвид гъвкаво стигнала до своя предел. Всъщност 20% от най-бедните във Франция пострадаха най-много от кризата – защото ние имаме най-различни видове заетост, например на непълен работен ден, един прекрасен инструмент. Видяхме и какво се прави в Испания, защото наистина, когато вие сте на такъв договор, не се плащат и социално-осигурителни вноски. Може да имате два такива договори и да няма такива вноски. Как могат да разчитат на сигурност работниците и служителите? Въз основа на такива практики в Испания заплащането спадна с 22 до 30%, например в строителството. Ако ние ще вървим така, трябва да се запитаме какво искаме. Абсолютно пълна либерализация ли? Да бъдем гъвкави и същевременно да живеем в пълна несигурност. Във Франция ни се казва, ето вижте какво става в Испания, всичко това там процъфтява, економиката върви, да, но 44% от договорите в Испания са от този нежелателен тип. Следователно, ние би трябвало да наложим едно истинско европейско измерение – и не трябва само да говорим, ето вижте колко хубаво се развива, например, модела на Рено. Не, трябва винаги да се питаме как се е отразил, например, на покупателната способност на работниците. Много благодаря. Аз ще добавя един коментар от моя страна. Разбира се, това, което виждаме в Европа е все по-голямо неравенство и то се отразява и на социалната спойка – има пряко отражение върху доверието в институциите, в институциите на пазара на труда изобщо в европейския проект. За мен това е ключов въпрос, който вие не повдигнахте. Ние обикновено говорим за економическото изражение, но има и политическо, защото наистина по този начин може да се стигне до някои много опасни политически движения и промени. Струва ми се, че и това трябва да се включи в дискусията. Нямаме много време, но ще открадна малко от времето на следващата група, защото там съм председател. Няма да се представям надълго и на широко. А, още един коментар на госпожа Кунева, ако може много кратичък, за една минута. Благодаря ви. Бих искала да се обърна към представителя на Еврофам. Интересуваме защо 38% от гърците работят против своята воля. Те са задължени, може би, от сегашните условия. Също така искам повече информация за Южна Европа. Благодаря ви. Наистина ще открадне малко от времето на следващата група. Но ще се опитам да бъда стриктна. Госпожо Валета, ако може само за минута и половина да отговорите на поставените въпроси. Започвам от последния въпрос. Не разполагам с цифри, но ще проуча и ще ви изпратя информацията. Струва ми се, че Мога след това да отговоря, тъй като въпросите бяха сходни. Не съм сигурна, че ще имате възможност да го направите, но благодаря за солидарността и за това, че колегите ви ще имат повече време. Госпожо Магда. На господин Валенса ще отговоря, че в полската рамка всъщност не е имало законодателни промени, които да доведат до повечето времени договори. Ние имаме едно постоянно прогресивно увеличение. Виждаме, че трудовите стандарти са подкопани и в обществения сектор, защото обществения сектор – всъщност възлага на външни изпълнители много от услугите, които трябва да изпълнява. И съответно частният, частният бизнес в тези случаи занижава трудовите критерии. Много често се използват дружества, които печелят търга само защото имат най-ниска цена и след това експлуатират работниците. Това са места с много ниско качество. Понякога смятаме, че това е специфично само за Полша, но както се убеждаваме от днешната дискусия, виждаме, че дори в държавите да има разлики, тези тенденции се проявяват в повечето от тях – Е, след това какво може да се направи срещу времените и гъвкави работни места, ние чухме доста, но като економист мога да кажа, че със сигурност назначаването и уволнението са свързани с разходи. Тези разходи биха могли да бъдат занижени. Защо да не се направи това? В крайна сметка – говорим за економически принцип. На второ място имаме различно данъчно облагане в зависимост от вида договор. Тук също може да се помисли. На трето място неведнъж стана дума за този франчайзинг, както и агенциите за време на заетост. Те са основен двигател при времените договори в Польша. И накрая малко цифри в Польша през последните една-две години. Въпреки увеличението на всички тези времени места, ние виждаме, че повечето от бедните си остават хората, които са безработни – с други думи, голяма част от тази заето всъщност е помогнала на хората да излязат от бедността и неравенството всъщност намалява. Благодаря, господин Глайснер. Благодаря ви. Първо, Вярно е, действително, че положението в държави като Германия, Австрия, Швеция е доста по-различно от положението другаде. Онова, което казах, вероятно е било обидно за някои от вас, тъй като то не въжи със същата сила за по-силно засегнати от кризата държави. При все това, убеден съм, че би трябвало да се стремим към висококачествени работни места на пълен работен ден за всички, но това не може да бъде спуснато отгоре, не може да бъде въведено принудително има разминаване между двете цели на качествени работни места и разкриването на повече работни места. След кризата в Европа основният проблем бе прекалено малкият брой работни места. Затова мисля, че е по-добре човек да работи по атипичен модел на заетост, отколкото изобщо да няма работа. Това бе и основната причина за реформите, проведени в Германия. Може да сме за или против тези реформи, но ефектът от тях бе много положителен. Повиши се заетостта, повиши се нивото на доходите, намаля бедността. Като цяло, Наистина се радвам, тъй като смятам, че Европа като че се е справила с последиците от кризата. По последните данни на Евростат намаляват в Европа както бедността, така и опасността от бедност. Европейският съюз и държавите членки в сравнение с други държави по света имат много силни системи на социална закрила. Ако сравним Европейския съюз с Япония, САЩ или други държави по света, то ще видим, че тук в Европейския съюз не само инвестираме много в социалната закрила, но и че тук действа много строго законодателство в тази област. Мисля, че ако сравним Европейския съюз с други части от света, ще видим, че тук няма пропуски. Господин Силикиотис, моля да бъдете съвсем кратък. Е, На първо място трябва да кажа, че това, че Европа излиза от кризата, не се отразява на живота на повечето работници и служители. Всъщност, ние говорим за социалното осигуряване в доклада, но трябва да използваме дефиницията на МОД. На второ място, кризата всъщност показа колко срамно може да се държи вътрешния пазар. Ние наистина живеем при голяма несигурност. Имаме пакта за стабилност с много стрикни показатели, но същевременно на държавите членки не се поставят никакви изисквания за достойна заетост. Благодаря. Бих искала от името на господин Бекер да благодаря на първата група. Изказали се сега преминаваме към втората група. И сега ще представлявам колега Джуд Дарлинг, а не господин Бекер. Може би трябва да кажа няколко думи за себе си. Преди да дойда тук съм била синдикалист в Синдикалната конфедерация. Аз съм участвала и в ръководството на стоманодобивните работници от цяла Европа. В много случаи обаче съм се убеждавала, че несигурната заетост – всъщност натоварва повече и хората, които са с традиционни работни места. Тези, които смятат, че са заети по традиционния начин. На второ място ще отбележа, че аз представлявам Североизточна Англия. Това е сигурно най-хубавото място в Обединеното кралство – Същевременно ние имаме лоша репутация. И това се дължи на факта, че се превърнахме в столицата на договорите на нулево работно време в Обединеното кралство. От 2016-17 година броя хора на такива договори се увеличи с 30%. В моя регион това означава, че мнозина работят на тези несигурни нулеви договори. Сега преминаваме към втората група оратори. Първо чухме експертите, тъй да се каже, а сега ще чуем и хора, които са били в нашата комисия преди по различни петиции, свързани с с времения и несигурен труд, както и различните видове злоупотреби. Ще говорим за баланса, който беше споменат и господин Глайцнер между гъвкавостта от една страна и сигурността на работниците от друга. И тъй без да се бавя повече, нека представя втората група. Първо ще чуем Ян Хобсън, който е национален председател на синдиката на пекарите и заетите в хранителната индустрия. След него ще чуем Винченцо Де Микеле, който е експерт под краткосрочните договори и съдебната практика. Той е от Италия. След това ще чуем Серджио Галеано, който е адвокат, представлявал италиански вносители на петиции и ще чуем и Майкъл Ашбрук по една от петициите, който ще... Той е свързан с една от петициите и ще работи, ще говори от името на договорно наетите служители в европейските институции. И тъй давам думата на Иан за 10 минути. Не е задължително да говорите 10 минути. Заповядайте. Ще направя всичко възможно, за да говоря колкото се може по-бързо. Разбира се, Договорите на нулеви часове не са правен термин, те са описателен термин за различни хипотези, а именно заплащане само за извършения труд, изискване за наличност за конкретния работодател и забрана за извършване на дейност за, за други работодатели. Разбира се, властта винаги е в ръцете на работодателите, но по договорите с нулеви часове тази власт е още по-голяма. Работодателите могат да решат кога и по колко работа да предлагат на работниците си. Работниците, ако откажат работа, рискуват повече да не им бъде предложена такава или да бъде бъдат спрени социалните им помощи, поне в Обединеното кралство. Подобни договори обикновено се подкрепят от онези, които са за свободния пазар. Те гледат на тези договори като на решение за пазара на труда в краткосрочен план. Но опитът показва, че тези договори се използват много, за много дълги периоди и се използват също така и за заобикаляне на разпоредбите на социалното законодателство. Научните изследвания показват, че 83% от работещите по такива договори работят по тях за повече от 6 месеца. 65% пък работят по такива договори за срок от две години или повече. Тези договори се използват по-скоро с цел злоупотреби, за да избягват работодателите отговорността си. Само 42% от работещите по такива договори в Обединеното кралство казват, че имат особено голям избор по отношение на работното си време. 38% биха искали да работят повече, 14% пък твърдят, че по тези договори нямат възможност да покриват и най-основните си потребности, като например плащания на вноски по ам, ипотечни кредити, плащане на найми и други. В Обединеното кралство Онези, които търсят работа, ако откажат предложение за договор с нулеви часове, все едно са отказали разумно предложение за заетост. Тези хора повече не получават социални помощи. Поради това, когато говорим за съзнателен избор, то трябва да видим каква е реалността. Всъщност, хората имат много малък избор. За да разберем в какво се състоят проблемите, трябва първо да се спрем върху формулировките, с които се описват договори на нулеви часове. Нерядко тези формулировки, може би нарочно, са прекалено неясни. Факт е, че договорите с нулеви часове почти винаги се предлагат като единствен вариант на принципа или всичко или нищо. Работниците нямат друг избор, освен да ги приемат. Много е грешно да се смята, че в случая работодателят и работникът са равнопоставени. Работодателят може свободно да избира формата на заетост. Това в никакъв случай не въжи за работещия. Той няма подобна свобода, не получава също така и пълната информация. По закона, онзи, който работи по трудов договор е служител или наето лице. Това няма нищо общо с работниците или самостоятелно заетите лица. Някои договори с нулеви часове могат да доведат до статут на наето лице или работник, но в много случаи това не е така. Когато човек е наед служител, то той има право на спазването на основни принципи на справедливост. Ползва се с основни права когато човек е наед служител, то той може да си позволи да наеме жилище, да вземе нещо под аренда, може да си плаща сметките. А по договорите с нулеви часове работниците нямат права, имат статут подобен на този на самостоятелно заетите лица, а в много случаи дори нямат и такъв. Унези, които работят по договори с нулеви часове, избират да са самостоятелно заети, както затворниците избират доброволно да останат в затвора. Какво е положението с самостоятелно заетите лица? Те нямат нищо общо с онези, които работят по договорите с нулеви часове. Помислете само за Uber или Deliveroo. Договорите с нулеви часове са гъвкави, тъй като прехвърлят част от риска от работодателите на отделни лица. Съгласно Resolution Foundation, средният доход на самостоятелно заетите лица е 12 000 паунда годишно. Един друг доклад от 2012 сочи, че 40% от самостоятелно самостоятелно заетите са с доходи под минималното възнаграждение, а 40% от самостоятелно заетите лица са сред 20% на хората с най-низки доходи. Сигурността на работното място е много важна за мотивацията. Това показват научните изследвания. Онези, които са с чувството, че работата им е сигурно, сигурна, са и по-мотивирани да полагат усилия и обратното. Работниците са по-малко мотивирани, ако смятат, че работното им място е изложено на риск. Те в по-малка степен се отъждествяват с фирмата, за която работят. Ако един работодател, според мен, не е готов да поеме ангажимент за работника си, то защо да очакваме от работника да е готов да направи това за работодателя си? Та дори и крепостниците са, има, са се радвали на такава двупосочност с правителството на Обединеното кралство проведе през 2013 година консултации, които сочат, че 9% от работещите по договори с нулеви часове работят по ексклюзивни клаузи. Освен това, едва 15% от тях имат право от време на време да си търсят работа другаде. 24% от работещите по такива договори имат ня... се ползват с някои по-леки клаузи на ексклюзивността. 59% работят изцяло по ексклюзивни клаузи. Клаузите за ексклюзивност дават пълна свобода на работодателите работодателите могат да отнемат на други свои конкуренти възможност за достъп до знания и умения, без да трябва да заплатят цената за това свое практическо предимство. Забраната върху клаузите за ексклюзивност ще бъде по-голям стимул за традиционни форми на заетост и обучение. Някои твърдят, че няма нужда от такава забрана, тъй като работниците могат да сезират съд, когато са обект на подобни клаузи. Но това е абсурдно. Проучванията показват, че повечето от работещите по договори с нулеви часове са хора с ниска квалификация, ниско платени работници. Смешно би било да смятаме, че такива хора ще се обърнат към съд. Правителството на Обединеното кралство се стреми действително да намали разходите по съдебни производства. Затова не разбирам защо смята, че повече съдебни спорове ще решат проблема. Според мен правителството прави това само за да хвърли прах в очите на хората. Иска да създаде впечатление, че е справедливо. Но всъщност помага на работодателите да продължават да експлуатират работниците. Правителството на Обединеното кралство заяви, че проблемът може да се реши чрез създаването на практически кодекс. Всъщност, правителството заяви, че подобен кодекс трябва да бъде изготвен най-вече от работодателите – но според мен в такъв случай подобен кодекс не може да бъде справедлив. Не може да бъде справедлив, ако са изключени представителите на работниците и самите работници. Такъв кодекс не би бил също така и с обвързващ характер. Тоест, безкруполните работодатели ще продължат да действат по старому. Ако няма санкции, ако няма правни средства за защита и механизъм за прилагане на закона, то няма да се решат проблемите и на онези, които наистина са уязвими и отчаяни. Подобен практически кодекс не може да замени забраната на клаузите за ексклюзивност. Проблемът с злоупотребата с договори за нулеви часове е, че те само задълбочават едно с едни сами по себе си несправедливи взаимоотношения. Следните практически действия трябва да се предприемат в Обединеното кралство. Трябва да се квалифицират всички договори с нулеви часове като трудови договори. В Обединеното кралство така ще се упражнят правомощията по закона ни от 1999 година. Така ще се намалят както несигурността, така и а, възможностите за безкруполните работодатели. Трябва също така напълно да се забранят клаузите за ексклюзивност. Освен това, трябва да се приложи механизъм, по който след като едно лице е работило известно време по договор с нулеви часове, той да може да бъде преобразуван в традиционен трудов договор. Такава практика се прилага за преминаването, например, от срочни към безсрочни трудови договори. Освен това, лицето работещо по такъв договор трябва да може да изиска традиционен трудов договор. Директивата за работата на непълен работен ден, например, се основаваше на споразумение между европейските социални партньори, според което, доколкото е възможно, <coughs> работодателите трябва да разгледат искания на работниците за преминаване от непълен към пълен работен ден. Тъй като договорите с нулеви часове са форма работа на, на работа на непълен работен ден и към тях може да се приложи този модел. Регламент номер 15 определя времето прекарано в работа не само като реалните работни часове, но и като времето, в което работникът е бил на разположение. Also, uh, for 10 minutes. Thank you very much, uh, Judith. Uh, so I'm Kerstin Huwald Благодаря. Ние е, представяме работниците е, в е, селско стопанство и, и, и съответните храни, включително и заведенията за бързо хранене. World. So the characteristics of the sector, many of you know this, the, the workforce, very young workers, more than 20... Uh... Скоростта на четене на доклада не позволява адекватен превод. Много студенти, жени, мигранти, т.е. уязвими работници работят в този сектор – много често на временни договори, договори с нулеви часове 60 до 70% е тази заетост в Обединеното кралство. Всички работници следва да получат да работят в нормална заетост. Много малко хора работят в сектора и текучеството е много голямо. Няма и достатъчна представителност на работещите. От една страна поради текучеството, а от друга, че 80% от тези обекти за бързи храни са франчайз. Няма много данни. Всъщност е, работихме по събирането на данни и в процеса на изследването. По е, петициите мога да коментирам петицията свързана с Белгия за флекси заетостта. Законът, който бе прият през 2015 година, бе оспорван в Бългийския конституционен съд, но съдът отхвърли този иск. Използването на флекси е, заетост в областта на ресторантьорството, където започна, е всъщност форма на експлуатация. 500% е увеличението на заетостта на млади хора в този сектор. Е, договорите са за по около година с всички недостатъци, за това, че не се получава заплащане за отпуска и по принцип заплащането е ниско. Сега лошата новина е, че подобна заетост ще може да бъде предлагана и в много други сектори в Белгия. Благодаря на извършилите изследването. Много пространен беше анализа с който бе подкрепена петицията. Съгласна съм с всички заключения и предложения. Определено нестандартните форми на заетост прехвърлят риска от работодателите към работещите. Това особено вярно и за транснационалните корпорации, които се опитват да избягнат и плащането на данъци, което създава ситуация, в която всички освен тях са губещи. Необходимо е да има задължителни правила, равнопоставеност на, в отношението към различните видове работещи включително на наети, на гъвкава заетост и други. Би следвало да търсим сега известен напредък в Европейския стълб за социални права. Трябва да направим така, че нашите работници да разполагат с, пис... с писмен договор – и да имат социални осигуровки от първия ден на встъпване в заетост. Така ще можем да се борим с формите на несигурност и на недекларирана заетост, за да може да се създават и е, достойни условия за работа като бихме търсили, разбира се, едно глобално рамково споразумение в такъв смисъл. Надяваме се, че петициите и работата на комисията по петиции ще е, даде нов тласък на работата по тази тема, за да е, се очертае Европа в бъдещето като социална Европа с е, рейтинг тройно А. Благодаря. Аз незабавно се обръщам към вашия съсед, господин Димикеле, че 10 минути имате. Grazie Presidente. Nel mio intervento che io... Благодаря. Relazione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 съдебната практика и съответните разгледани дела, особено в Италия, показват доста обезпокоителни факти. Нела квалита e nel numero delle petizioni che По този повод са подадени и много петиции, които остават от, отворени още в комисията по петиции. Има решение на съда по четвърта клауза за, не диск, за недискриминация при работа под срочен договор, също параграф 5 по мерките за предотвратяване на злоупотреби при санкции при е, срочни договори. Най-голяма част от случаите са свързани с заетост в публичната сфера, Има решение на съда от 2005 година, свързана с един класически случай, който се е сблъскал с много реакции, включително на специали... правните специалисти – а и е, специалистите е, в е, Германия. Впоследствие е, съдът се е произнесъл отново. Става дума за работа по частни договори и това решение определя една рамка – за срочните договори е, в публичната администрация. Десет страни членки Гърция, Италия, Франция, Обединеното кралство, Германия, Люксембург, Испания, Полша, Ирландия и Румъния. Всички тези страни са подали предиционални запитвания по така, казуси за несигурна заетост в а, обществени органи. И като се има предвид, че същата тема касае и голяма част от петициите, подадени във вашата комисия, включително договорите с нулева заетост от в Обединеното кралство Италия. Си давам сметка, че контролът по прилагането на директивата от 92 не е достатъчен. Държавите не могат да оправдаят неприлагането на тази директива по отношение на публичната си администрация. Очевидно, след като тази директива не се изпълнява, тя няма и няма смисъл. Освен това, смайващо е, че всъщност тя не се е, прилага в е, публичната сфера. А комисията би следвало да упражнява е, контрол като пазител на договорите. Поставя се също въпрос за това какви разпоредби се съдържат в италианската конституция. Съответната директива там не е била приложена и комисията не е реагирала има нарушения и на заедостта по договор на лица към Европейската комисия. Комисията би следвало да спазва решенията на съда. но по отношение на тези решения, действията на комисията са двусмислени. И не може да се очаква страните членки да изпълняват а, а, директивата, при положение, че комисията определя горните граници при дефиницията за несигурност. Има и едно дело срещу Люксембург, който също не спазва директива 9770. И Аз е, лично е, присъствах на е, оповестяването на решението на съда. Там се разглеждаха обективни условия, формулирани в срочни договори. Национал. След като стана ясно какъв е отговор на предюдиционалния въпрос а, и че националните съдилища са постановили мярка – която не спазва съответната разпоредба, бе е, решено, че националната че трябва да бъде възстановена първоначалната мярка. Ние подадохме и петиция за училищата. в вашата комисия, но вие закрихте, защото Европейската комисия ви представи някакви обяснения с, подкрепени с фалшиви е, информации, включително и по отношение на решението на съда то гласеше точно противното на това, което представи тук е, комисията. Това е сериозно е, посегателство над е, правата на работещите. Има и съдебно решение от 2016 където има решение по повод на произнасянето на комисията за закриване на една петиция на базата на наверни данни, че не е било изпълнено предписанието. В директивата с, са били приложени избирателно членове 4 и 5 за управляване, за определяне на това дали е, служителите на комисията, които се имат предвид в тази петиция, се намират в положение на несигурна заетост. Отговорността на комисията е огромна. Тя не следва изпълне... дали е, не проверява дали се изпълнява съответната директива, не се намесва и ако Европейския парламент не се намеси, обжалванията ще бъдат е, огромни, защото има огромен брой служители, които могат да се обърнат да обжалват комисията, които, която не си изпълни задълженията. Благодаря. Сега последните двама наши оратора са тук. Пет минути за господин Галяно и след това господин Ашбрук. hanno preceduto eh, hanno evidenziato. Благодаря ви. Всъщност в презентацията, която предшестваше моята, стана дума за несигурната заетост. Аз съм напълно съгласен с казаното от господин Демикеле. Доклада обаче засяга най-вече частния сектор. На практика ние виждаме, че има и голям проблем с обществения сектор в Италия, който на практика би трябвало да помага на гражданите след кризата от 2008 година. Но знаем, че гражданите получиха много малка помощ. Аз наистина тук представлявам петиции, ще ви напомня за доклада от 2015 година на Италианското Министерство на економиката. В този доклад се казва, че има 220 хиляди, които са в много несигурна трудова ситуация. Това, разбира се, са подценени стойности, госпожо председател. Казвам го, тъй като в този случай е ясно, че има и частен интерес. В точка 5.5 от моята петиция се говори за различните региони в Италия. Сицилия, например, е една от пете региона с специален статут. Един от най-големите такива региони – Оказва се, че в Сицилия имаме 16 000, които са в това несигурно положение. Те са много зле платени, освен това за тях няма никакви осигурителни вноски. При петте автономни региона има над 28 000 такива работници – Това е отразено и в доклада на Министерство на економиката в Италия. Виждаме го и в здравеопазването, например. Вземете медицинските сестри, те са една от най-засегнатите категории, но има и лекари в много несигурно положение, които всъщност са подчинени на този лекар, който е там на постоянен договор. В цялата публична администрация на Италия виждаме такава несигурност. Виждаме го от Сицилия до Валдаоста. Това е отразено и в решението на Съда на Европейския съд от 2013 година. Това е решение по дело срещу Франция и Швеция. В тези случаи ние говорим за несигурна работа за срок по-голям от 36 месеца. Това всъщност е срок по-дълъг от обичайните срочни договори в Италия. Както казах, десетки хиляди са засегнати и това няма нищо общо с кризата от 2008 година. Но, пак казвам, имаме този срок от 36 месеца. И дори и срока да е по-малък, това не означава, че ти автоматично се оказваш в някаква по-сигурна позиция. Например, в решението на съда на Европейския съюз от ноември 2014 година се посочва, че при промените в образователния сектор не е имало никакви възражения. Същото го виждам и в моята Сицилия. Вече 30 години не виждам никой да се противопоставя. Така че това със сигурност не води до стабилност. Доказват го и данните на Министерство на економиката – 2007 до 2009 година имаме 30 000 в това несигурно положение заради закона Проди. Но след това имахме решение по делото Марозо и Сърдино на Европейския съд и това доведе до известно стабилизиране, защото решението се отнасяше до такива времени, но и други видове гъвкави договори в обществената администрация, конкретно в случаите на вакантни работни места. Пак казвам, ние говорим за обществената администрация, за предоставяне на обществените услуги, да не говорим, че вече 6 месеца не се увеличават заплатите в този сектор, като оправданието е кризата. Имаме също така и сегашното дело в съда в Люксембург. То е преюдициално запитване всъщност и е свързано именно с насоките на данъчната агенция за покриване на вакантни работни места – Оказа се, че за попъване на тези места не са обявявани конкурси и последиците са били много лоши за Министерство на финансите в Италия. Също така имаме закона от май 2017 година, прият в Италия но той се прилага само спрямо хората, които са били в несигурно положение повече от 3 години, като не става дума за абсолютно задължение, а и не знаем точно бройката на тези хора, затова няма как да проверим. Но сега да премина към заключенията. Ясно е, че тази несигурност се отразява на живота на стотици хиляди. Има и своето екологично измерение. Ние имаме несигурност, хората не могат да получават банкови кредити, не могат да изградят независим или семейен живот, не могат да си позволят да имат деца. Именно за това и беше одобрена директива 99-70, ние бихме искали парламентът да упражнява контрол. Така че Европейската комисия не да променя директивата, да следи за нейното изпълнение. Много ви благодаря, тъй като съм председател, трябва да мисля за ограниченото ни време, така че веднага ще премина нататък към Майкъл Ашбрук, който представлява договорно наетите служители. Благодаря. Аз ще пропусна колкото се може повече от моите слайдове, за да спестя време. Ако искате повече информация, може да я получите от Пети, от веб страницата, от мен лично и също така можете да ме намерите на улица Люксембург номер 8 след един час и да ме черпите едно питие. Извинете, но като че ли техниката не работи, моля да не ми отнемате от времето. That's very kind. Ah, it always happens. Okay, let... Винаги ми се случва. Не, не иска да работи. Някой нещо е правил. Това е резултата от финансовите ограничения. Не знам какво да правим тук. Can I get there?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 Uh, Madam Chair, honorable members, professional media representatives, citizens. И тъй, госпожо председател, колеги, граждани и скъпи мои приятели. Това ще пропуснем и това ще пропуснем. Уволняването автоматично след 6 годишен период на работното място, според мен, води до огромни загуби. Много малко частни компании биха го направили. Да наемеш някой за 6 години и след това да го изгониш. Комисията обаче яростно се бори за това собствените и служители да не могат да се възползват от хартата за основните права. Те подават оплаквания и всъщност едно такова оплакване спечели и комисията много загуби, при договорно наетите служители се прилага директивата за срочна работа. Съгласно тази директива е абсолютно ясна, че трябва да имаш абсолютно същите права като хората на безсрочни договори, с изключение на естествените ограничения, налагани от това, че си договорно наед. Ясно е, че имаме и принцип на недискриминация. Разбира се, ако говорим за етиката, всичко това е ужасяващо. Как може да правиш нещо такова на собствените си служители? Забравете за купуване на дом в Люксембург, ако сте договорно наета. Вие всъщност трудно дори ще си наемете студио, защото люксембургци не обичат хората на времени договори. Те искат да са сигурни, че ще си получат найема. Това, на което ние наистина настояваме, е да има вътрешни конкурси, колкото се може повече, отворени и за договорно наетите. Така успяхме да стигнем до назначението на няколко стотин колеги. Съгласно директивата за срочна работа обаче, бихме искали тези конкурси да са отворени както за договорно наетите, така и за всички останали служители. Всички да имат равен шанс, защото се оказва, че при вътрешните конкурси над 25% получават шанс, докато при външните тази ставка е 1%. Ясно е къде е вашия шанс. Е, ще ви напомня и какво каза госпожа Гърлинг. Тук има и политическо измерение, защото тези срочни договори всъщност подронват Европейския съюз, също така и представителите на служителите. Това само обслужва популизма – според мен повечето от тези хора при такива договори се страхуват да се борят, защото е ясно, че мигранта винаги можеш да го ритнеш. Следователно, ние искаме и равен достъп до вътрешния трудов пазар на комисията – тези хора трябва да получават информация за всички нови работни места и да могат да се кандидатират. Следователно, ние не искаме повече пари, искаме просто повече уважение и добро отношение, както и малко повече справедливо. Ще се видим на площад Люксембург номер 8. Много благодаря. Господин Ашбрук, запомнящ се както винаги. Много е мило да поканите всички на питие. Може би всички договорно наети, не знам. И тъй сега ще чуем хората, които имат отговор. Имаме трима представители на Европейската комисия. Те разполагат с по 5 минути. Разбира се, вие може по различен начин да разделите времето помежду си. Първо господин Покорни, който завежда отдел към Генерална дирекция за етост. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на Комисията по петиции за организирането на толкова важното изслушване, което е във важен момент, само един-два дни след одобрението на социалния стълб в Готенберг. Ясно е, че една от целите на този стълб е да се намали несигурността на работниците в целия Европейски съюз, да се прилагат по-ефикасно техните права. Ние в комисията също се опитваме да решим тези проблеми. Едното е изпълнението на действащите директиви, като директивата за срочна работа. Тя беше спомената. Освен това, имаме и директивата за писменото изявление. Тя също беше спомената. Има три директиви срещу несигурната работа. Всички те се основават пряко или непряко на споразуменията с социалните партньори, както и консултациите с тях. Става дума за баланс между подобряване на правата на съответните работници от една страна и от друга страна подкрепа за положителната гъвкавост на работния пазар, защото тя води до разкриване на работни места, така че това са компромиси. И трите директиви изхождат от принципа за равното третиране. Те се опират на съдебната практика на Европейския съд и решенията по различни случаи на несправедливо третиране – на работници, включително и професионалните пенсии, стаж, политики на съкръщения, както и различни възможности и участие в планове за оценка. Разглежда се и въпроса за компенсирането на работника при изтичането на срочния договор. Разглеждат се също така плащанията от социално-осигурителните фондове. Директивата за срочна работа цели да избегне злоупотребата с поредица от срочни договори. Ако има възобновявания на такива договори, те трябва да бъдат обосновани и също така трябва да има максимален срок, който да не се надвишава. Можем да се попитаме и кой всъщност е работника, кой е обхванат от тези разпоредби. Говорихме доста за границите между самонаетите и традиционно наетите, тези, които работят за конкретни платформи. Миналия ноември имахме много важно решение на съда за агенциите за временна заетост. Не би трябвало тази директива да не се изпълнява ефикасно, макар че тя се позовава на националните определения. И така се обръщам към предпоследния оратор. Сега съдът ще разгледа едно дело. Там е повдигнати въпроса за почетните съдии. Вторият въпрос е как да определяме работниците, за да няма дискриминация. Понякога се казва, че има дискриминация между два различни видове срочни договори. Съдът също така въведе някои много важни принципи, които виждаме и в петициите. Разликите трябва да се основават не само на чисто формални съображения. Срочните договори не бива да се използват за попъване на постоянни нужди. И накрая какви са средствата за правна защита налични за работниците, които са били подложени на някакви злоупотреби. Уреждат се и обещетенията. Това са въпроси, които ще бъдат решени по няколко дела от съда съвсем скоро видяхме, че има и разлики между Франция, Испания и Италия. Ние работим и по сектора бързо хранене в Обединеното кралство, в Белгия също работим. Имаме контакти с държавите членки и ще уведомим комисията за нашите отговори. Италианските дела През лятото получихме запитване, ще изпратим изчерпателен отговор и ще видим дали става дума за нарушение или не. Имахме и много важно решение по делото Санторо на Европейския съд. То въвежда принципа за подходящо обещетение, когато нямаме прехвърляне на постоянен договор. След това за социалния стълб. Ще кажа, че ние работим по законодателните норми, ние се консултираме с социалните партньори. Директивата за писменото изявление, например, е важна, защото там задаваме въпроса как да се обхванат и видовете труд на около 3 милиона работници в ЕС например домашни помощници, хора на нулеви договори, хора с много неизяснен трудов статут. Надяваме се, че директивата ще въведе някои критерии, но го обсъждаме с социалните партньори. Освен това се питаме каква информация трябва да получат работниците, какви да са минималните права, така че да се намали степента на несигурност. Тук има много подробно разработени практики за намаление на несигурността, като същевременно се поддържа максимална гъвкавост. Това предложение, както казах, го обсъждаме с социалните партньори и преди края на годината ще бъдем готови с отговор. um, and followed господин Карлини, а след това ще се изкаже господин Роке. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се спра най-вече върху договорно наетите служители на комисията, тъй като отговарям за тяхното наемане на работа. Какво трябва да упоменем във връзка с тези служители? Правилника за длъжностните лица в изменения си вариант от 2004 година предвиждам не доведе, извинете, до нарастване на броя на сключените договори за договорно наети служители. Броят на тези договори остана постоянен. Делът му е около 10% от служителите на комисията. Става дума за специфични длъжности с профили, отличаващи се от длъжностните характеристики на служителите на комисията. Процедурата за подбор на договорни наети служители също се отличава от процедурата за подбор на служители. Договорно наетите служители са от решаващо значение, според нас, за работата на комисията. Тази категория служители в момента е добре регламентирана. Има един аргумент, който се изтъква постоянно. Става дума за това, че договорно наетите служители нямат сигурност за бъдещето си. Но всъщност това не е така. До 2014 година продължителността по договорите бе 3 години. След последните изменения в правилника за длъжностните лица, максималният срок по тези договори стана 6 години. Т.е. договорно наетите служители знаят какъв е максималният срок на техните договори. Знаят го още от самото начало. Има още един важен елемент, свързан с продължителността на договорите – Комисията прие едно правило, което въжи не само за договорно, но и за временно наетите служители. Става дума за командировани колеги от държавите членки – тези категории служители още от самото начало знаят за какъв срок максимално могат да работят за комисията. Комисията гарантира постигането на баланс, както в интерес на институцията, така и в интерес на самите договорно наети служители. Още един елемент, за който говори и колегата Ашбрук. Процедурата за подбор на договорно наетите служители – Искам да коригирам една цифра, която цитира господин Ашбрук. Договорно наетите служители, които станаха служители на комисията, бяха 30 при последното преброяване, по време на последната процедура за подбор. Знаете, че имаме ограничения за броя на тази категория служители които можем да наемем. Тези ограничения са свързани с броя на населението на държавите членки. Към момента няма уравновесено географско представяне на договорно наетите служители. преобразуването на техните договори в постоянни договори може да доведе до задълбочаване на тази диспропорция. Размени на мнения като днешното са важни не само от законодателна, но и от политическа гледна точка. Важно е да се обсъждат подобни въпроси. При последната промяна на разпоредбите за договорно наетите служители, господин Оттингер пое ангажимент за до края на настоящия мандат. Merci, Madame la Présidente. Euh, Благодаря. Ако ми позволите, нека да коментирам няколко момента, повдигнати от носителя на петицията за да разясня контекста за прилагане на директивата за лицата на ети на временни договори. А също и решенията, които регулярно са били в вреда на комисията. Тук става дума за прилагането на една директива, по отношение на служители е, на Европейската комисия, европейските институции. Разпоредбите на директивата не се отнасят директно само за служителите за комисията. Предвижда се и механизми, които предвиждат, че директивите, които се прилагат директно, са директивите свързани с здравето и сигурността на работещите в е, институциите. Съдът е, постановява, че реално факта, е, че не се отчита закрилата за отпуска, това може да наруши е, здравето. Но това решение има валидност само за прилагането на една директива, което не, е, не се отнася до всички по принцип. Подалият петицията обвинява, че не е спазена директивата Освен това става дума за е, кадрова е, директива, която няма директно прилагане. Тоест, законодателят напълно е, правилно през 2004, през 2013 е приел съответния правилник, който по аналогия спазва директивата. В алинея 5 от анекса има възможност да се предвиди един максимален срок на тези срочни договори и точно това е направено. Нека да напомня, че правилник от 2013 е напълно ясен – и той се възползва от е, е, възможността, предоставена в, доклад, в законодателството, да се даде срок е, на договор за, от 3 години и който срок да може да бъде увеличен на 6 години, ако се смята, че съответното работещо лице е необходимо. Освен това, е, съдът никога не е поставял под въпрос нито правилника, нито е, практиката да се дават срочни договори, когато това е обосновано. Е, това се предвижда и в правилника. Още две решения на съда има, които отхвърлят искането на профсъюзите и е, е запазен правилника такъв какъвто е бил прият през 2013. Освен това има и решения на съда, допълнителни, които също поддържат възможността да има договор, срочен договор. Тоест, е, законодателят не прави никакво нарушение, спазва абсолютно последователно и в правилника, и в директивата принципите, които са застъпени в законодателството и ако трябва да добавя към думите на моята колега, не само с ограничаването на този срок а, се е имал за цел да се даде шанс на колегите да се явят и на вътрешни конкурси, но и да се даде възможност за защита срещу непотизъм. Защото когато има назначаване, които не са на базата на конкурси, този риск сериозно съществува и тук, и в Брюксел, и в, Брюксел, и в Люксембург. По тази причина е необходимо да има и подобно ограничение. Изтича ни времето. Винаги е трудно да спазим времевия график, когато има 8 панелисти. Нека има време за колегите да зададат въпроси за то, но моля да бъдете кратки. Едуард и след това госпожа Еви. По-скоро е, бележка. Току-що изслушах е, така е, поясненията на последния оратор, които бяха много точни. Аз обаче съм също юрист. Вие казвате, че а, така, когато има един текст, не трябва да забравяме, че освен текста съществува и духа на текста. А, така че понякога по-доброто е враг на доброто. И е, сега давате нали, аргументация защо а, има подобни а, е, краткосрочни а, е, действия, а, де, договори. А, разбирам, че в някоя институция има нужда да има ограничени договори, но ако тази практика се е, повтаря до безкрайност, къде е, е аргумен... аргументацията? Е, по мен même на мен même Защото когато е, еди, е, един служител е работил 6 години, квалифицирал се и вие трябва да му кажете, много съжалявам, ама по закон вие трябва да напуснете, ще взема някой новак и ще го вземем този човек и ще направим след това абсолютно същото. Това е проблема. Та в такъв смисъл се обръщам към е, комисията да обмисли директивата, за да се действа и в духа на закона, не само по буквата. Благодаря, Едуард. Елеонора. Благодаря. Има бе казано нещо за оценката, която предстои комисията да направи на случаи, засягащи Италия. Може би трябва да изчакаме резултатите от тази оценка. В Италия се стигна до катастрофално положение в сферата на средното образование. Бе заведено дело, заведено и още едно дело, което в момента е висящо. Има явни пропуски от страна на комисията. Допуснати са явни нарушения на действащата директива. Комисията не е приложила основните консолидирани принципи, постановени от съдебната практика на Европейския съд. Това въжи и за други държави членки. В редица държави членки не са предприяти ефикасни мерки за предотвратяването на злоупотреби с временни договори. В това е основният проблем. Имам и още едно предложение. Днес бе казано, че трябва в пленарната зала да излезем с ясна политическа позиция. До момента парламентът не е очертал такава ясна позиция. Би ми се искало да включим темата в дневния ред на следващото пленарно заседание. Ярослав Какви са последиците за работниците, пазара на труда и отделните фирми от различните форми на атипична заетост? И какви трябва да са приоритетите на ниво МОД, така че да се спазят изцяло основните права и основните принципи за закрила на работниците и при нетипичните форми на заетост? Как може по-добре да се използват действащите международни трудови стандарти, за да се справим с нестандартните форми на заетост? Какви са празнотите в европейското законодателство? Съвсем накратко, госпожа Форенца, имате думата. Ще бъда съвсем кратка. Първо, благодаря ви, че ми дадохте възможност да се изкажа на заседанието на тази комисия, въпреки че не съм нейн член. Благодаря ви, че мога да взема отношение по петициите, по които следя отблизо работата. Аз самата в продължение на 12 години работих по несигурни трудови договори в един италиански университет. Мой работодател бе италианската държава. За това за мен е много важно да подкрепим вносителите на петицията. Допуснати са нарушения на директива 9970 Искам да подкрепя вносителите на въпросните петиции. Комисията носи отговорност, носят отговорност обаче и италианската държава и италианското правителство. Надявам се, че ще бъде образувана процедура за установяване на нарушенията, тъй като до момента са напускани системни нарушения Законодателният проект за средното образование в Италия, както и законопроектът Jobs Act са много успорвани. Председателката, имаме само 10 минути за отговор, така че панелистите ще трябва много строго да спазват изискванията за времето за изказване. Ще ви дам думата в обратна последователност на тази, в която се изказахте в началото. Ще помоля представителите на комисията да се изкаже само един от тях, ако е възможно от името на ГД Човешки ресурси. Моля всички панелисти да се вместват в рамките най-много по на една минута. Така няма да ме порицае председателката на нашата комисия. Няма да съкратим нейното време за изказване. Представителят на комисията. Благодаря. По въпроса за договорно нетите служители на комисията трябва да бъдат взети предвид два фактора. Първо, специфичните функции, които изпълняват те в кои области работят договорно наети служители. Те работят най-вече в службата за съвместни научни изследвания. Става дума най-вече за хора с докторска степен, хора, които разполагат с необходимите квалификации за научни изследвания подобни квалификации могат да се променят с течение на времето, могат да се променят с течение на времето и потребностите на комисията. Все пак става дума за период от до 6 години. През този период могат да настъпят промени, може да се разразят кризи. Важно е в такъв случай комисията да има възможност за гъвкавост. Има и още един важен елемент, който бе вече упоменат – в някои държави членки са блокирани процедурите за подбор, а Европейската служба за подбор на персонал на ниво комисия провежда процедури за подбор всяка година, в които могат да участват евентуални договорно наети служители. Два въпроса бяха зададени от вашите колеги от е, Италия във връзка с е, твърдения за нарушения от страна на комисията на директивата за срочните трудови договори по отношение на публичния сектор в Италия. Вече се провеждат процедури за установяване на нарушение. Целта на тези процедури е законодателството на държавите членки да бъде хармонизирано с Европейската директива. Съвсем наскоро получихме данни за законопроект в Италия, по който предстои да бъдат изменени условията за наемане на срочни трудови договори в публичния сектор. Сега комисията предстои да анализира този законопроект, за да прецени дали той ще доведе до хармонизиране на италианската система с директивата за срочните трудови договори. Много активно работим по този въпрос. Става дума за законопроект от Италия от това лято. А, що се отнася до ефекта от новите форми на заетост и на какво трябва да се заложи на международно ниво, приветствам констатациите от проучването, което бе представено в началото на изслушването. Има и анализ, извършен от комисията в него се подкрепя започването на, втор етап, на втори етап от анализа на писмения документ. В документа, който ще бъде изготвен, ще се съдържат констатациите на комисията. Сега ще дам думата на панелистите. Моля да се вмествате в рамките само по на една минута. Много строго ще следя за спазването на времето за изказване. Бях малко по-снисходителна към комисията, тъй като повечето въпроси бяха към нея. По отношение на МОД, нека да кажа, че Конвенция 98 е ратифицирана от всички страни членки, включително дори от Обединеното кралство през 50-те години. А комисията не я спазва изобщо. Тя счита, че над нея. Така че това са взаимоотношенията между МОД и комисията. Мистер Галиана? Е, Велочисимо, само една considerazione. Ако мога да коментирам, разбирам, че комисията няма време, но вече е на път да свърши и месец ноември. Време е да се разгледа нашият. И колко време е необходимо на комисията? Господин Демикели? Това е предизвикателство, с което парламента трябва да се пребори. Бог е създал света за 7 дни, на седмия е почивал. Та, може би дори и комисията трябва да има някакво задължение е, за налагане на мярка за неизпълнение в някакъв срок. Може би, ако има такава мярка, всички подобни случаи ще бъдат решени много бързо с процедури за нарушение и съответно ще се намерят решения. Защото тук става дума не само за публичните власти в Италия, но и други страни. Имаше въпрос към мен, но и аз имам въпрос. Какво ще се случи от тук нататък? Европейския парламент и в комисията. Казвате, че двете петиции за Белгия и Обединеното кралство ще има последващи действия, има писма, изпадени на съответните дружества. После техните отговори ще бъдат ли предоставени на вносителите? трябва да сме наясно. Примерно, че тук от Бизнес Юроп, от представител на работодателите нямаше никого. А, добре, е, щом се вие, но какво ще се случи от тук нататък? Как е, това ще се отрази и на изследването, и така на темата, която бе дискутирана днес? Uh, I don't think any questions me, so I've got nothing to say. There you go, wind up. <laughs> Нямам какво да кажа. Край, приключете. Ами ето стана чудо, свършихме дори по-рано от предвиденото време, е, което ми остава възможност да благодаря на нашите оратори и да кажа, че от е, моя гледна точка на евродепутат в Комисията по петиции, е, тези петиции ще останат отворени, ние ще продължим да работим по тях в комисията. Тоест, дебатът продължава от тук нататък. Ще е, включиме всички коментари и изследвания в е, е, дебатите на парламента. Ние заседаваме и в други парламентарни комисии, освен комисията по петиции. И е, нашата роля е да разпространяваме проблемите поставени в петициите в общата работа на парламента. Има резолюция на парламента по темата на сигурна работа и ние сме наясно, че тази нарастваща несигурност се отразява много отрицателно на Европа в социалното измерение, социалното сближаване – отрицателна и за економиката. Примерно в моя регион а, има най-голям брой на договори с нулеви часове, но и има най-висока липса на умения за трудовия пазар. Така че ако не решим въпроса с качеството на работните места и сигурността, професионалното образование и още ред въпроси, които не успяхме да засегнем днес, ако не направим това, ние дългосрочно няма да направим услуга на европейската економика. Мисля, че так, тем, несигурната заетост корозира, тя е токсична за економиката и не само за Европейския съюз, за националните държави. И е крайно време не само да говорим, а и да действаме, т.е. да видим законодателното измерение на социалния стълб. И мисля, че като никога ние абсолютно си спазихме времето, което почти никога не се е случвало. Благодаря на всички за техния принос. Съжалявам, че нямаше как да бъда с вас през целия следобед. Само ще кажа, че отправната ни точка наистина бяха получените петиции. А тези петиции отразяват неодавнашните промени на пазара на труда. Това са най-вече тенденции. И тенденциите водят до нови предизвикателства. Това е нещо, което не бива да забравяме. Освен това, трябва да отчетем, че положението на човека с несигурна работа е много деликатно – това се отразява на всичко, което прави, така че за нас европейските институции държави членки е много важно да намалим колкото се може повече тези периоди на несигурност и уязвимост за хората. Нашата обща цел трябва да бъде налагането на добри условия за труд, достоинство и равенство. Всичко това се разбира от само себе си. Много се радвам, че нашата комисия посвети много време на тази тема. Благодаря отново на политически отдел С за проучването с толкова високо качество. То ще бъде прикрепено към нашия доклад и ще бъде много полезно не само на членовете на тази комисия, но и на цялата институция, както и на гражданите в държавите членки. И тъй благодаря на всички вас. Има светлина в тунела и мисля, че това е социалният стълб. Той вече е реалност. Не става дума за някаква далечна мечта, а напротив имаме нещо материално, нещо, за което всички вие сте допринесли. Така че нека отбележим днешния следобед като добра отправна точка за бъдещата ни работа. Благодаря. Имаме още две минути, приятни две свободни минути. Всичко хубаво.